Драги колежки и колеги, добре дошли на нашето заседание. Вече сме на точка 12, след като колежката председателства точка от 1 до 11. И така, темата е предоставяне на информация за храните на потребителите. Това е тема, по която вече дискутирахме в последния законодателен мандат. Госпожа Рената Зомер още тогава изготви доклад. Сега също е подготвила доклад, е, по-задълбочен, навлезе дълбоко в материята и давам веднага думата, за да ни докладва за най-новите познания относно храните за потребителите. Благодаря, господин председател, драги колежки и колеги. Действително, това е едно голямо досие, което вече се е натрупало. Както казах, в, как беше казано в края на миналия законодателен период, написах едно досие по този въпрос. Толкова много изменения бяха подадени. Над 300 през лятото бяха подадени, кратко, на, малко преди европейските избори. Така че комисията реши да има ново заседание в, през новия законодателен мандат. Предложението беше да напише на ново доклада и да опита много от измененията, колкото се може да ги включа в тази нова версия. Това доведе до това, че моят доклад стана по-обемист. 201 изменения са предложени най-съзнателно работих по всяко едно от предложенията и вие ще забележите това. Останал съм на принципна си позиция и следвам червената нишка, която не се е променила. Сега не искам да се спирам при, в моите презентации на всеки детайл. Този а, доклад е доста подробен. Трябва да се задълбочите в подробностите. Членовете от миналият законодателен мандат знаят това. 23 члено, члена има, 13 приложения. Всичко е свързано едно с друго. Внимавайте, когато, подлагат, когато предлагате изменения, какви въздействия ще има върху останалите членове. Също и върху приложенията. Опитах се един консистентен документ да изготвя. Искам да от правя критика към комисията, тъй като целият сектор на хранителните, хранителния сектор в 27 държави е засехнат, но за съжаление проекта на комисията беше ужасно лош. С трябва да кажа, че ние трябва да работим с много лоши ресурси тук и трябва да се постараем да преодолеем тези грешки на комисията. Мисля, че това, което комисията ни е предоставила е безобразно. От дълго време работя по това досие и до сега се ядосвам на много от нещата, които са предложени от комисията, защото много от тях са нереалистични. Комисията не следва своята линия. Новият регламент трябва да бъде хармонизиран. Правната без... трябва да се подчертае безопасността на храните, трябва да се избегне изкривяване на конкуренцията, трябва да доведе до намаляване на бюрокрацията. Нито една от тези точки се съдържат в проекта на комисията. Поради това е една голяма наша задача като парламент е тази и ние можем да се справим с нея и работим много отговорно. Ние знаеме практиката и това искам да ви поканя да се занимавате с това досие. Искам да ви напомня и да ви обърна внимание за тези, които не знаят, че сектор на хранителните е, на храните е сектор на малките и средните предприятия. Няма много големи предприятия. Разбира се, отделни има такива, но големият процент от предприятия са малки и средни предприятия. Това започва с пекарната на ъгъла и, и това обозначение, което трябва да се постави, трябва да е удобно за всяка фирма. Не бива да има затваряне на предприятия, защото не могат да изпълнят нашите изисквания. трябва да тези означения да са възможни да се поставят върху всеки храни, да могат да се приложат върху тях. Затова предлагам да имаме една задължителна базова е, информация за обозначение. Защо? Когато, е, когато имаме този проект от доклад, всъщност ние знаем ли какво иска потребителя? какво обозначение иска потребителя, какво разбира той от информацията, какво изисква масата потребители в Европа, какво могат да използват, да приложат в тяхното ежедневие, какво могат да ползват при схрамането си. Едно научно изследване по тази тема по изцяла Европа започна през края на лятото и резултатите ще са на лице след две години. Тогава ще знаеме това точно тогава ще е преминало и второто четене на приемането на този документ. Така че липсва ни базова информация относно това какво иска потребителя. Трябва да се задълбочиме в поведението на потребителя, за да видим каква задължителна информация като основа ще имаме тя трябва лесно да се намира тази информация върху опаковката на храната, но не бива да има сложни графически означения и да правим някакви сложни графични проекти, тъй като в отделните държави членки има много различно разбиране на символите. Има графики, е, които различно е, различно разпространени са в отделните държави членки. В някои търговски вериги има самостоятелно проектирани такива графични означения или от големи производители на храни. Трябва да са допустими също и допълнителни свободно избираеми обозначения. Доколкото разбира се, задължителното обозначаване, което предлагам в моят доклад съществува и не се влушава. Графичните системи, които съществуват в държавите членки, са изключително много различни. Аз съм на мнение, че по принцип една опаковка не, бъде, не бива да бъде претоварена с информация. Комисията е на мнение, че хората не четат какво е написано върху храните, затова трябва да ги задължиме да го четат. Затова ще напишеме всичко, което до сега отзад писахме с малки, малък шиф, ще го сложим отпред. Аз ви предупреждавам така да не правим. Когато е претоварен на опаковката с информация, толкова по-малко ще бъде четена. И затова трябва добре да се помислим точно на кое место на опаковката да бъде поставена информацията и каква информация да бъде сложена върху опаковката. Комисията предложи на предната страна на опаковката да има 6 задължителни хранителни съставки, хранителни стоци. Това е енергия, наситена енергия, въглехидрати, захар и сол. Касае се за негативно обозначение на захар и сол тези две съставки комисията ги идентифицира като опасни, но трябва да се попитаме защо. Всъщност тялото има нужда и от сол. Въпрос е дозата колко е, количеството колко е. Въпрос е дали да допускаме негативни означения на тези съставки. По принцип, моето мнение е да не претоварваме информацията. Аз смятам, че на предната страна на едно и също място предлагам дясно долу да бъде това с големи букви да бъде написано енергийното съдържание на храната. Така ще може в магазина, когато са поставени на рафта, бързо да ги сравните, независимо, че големината на опаковките може да е различна. Така че предлагам съдържанието на енергия задължително да бъде поставено на началната страна и то за 100 грама продукт или 100 мл, когато говорим за течности 100 мл. В първият ми проект казах, че само това е възможно, а не едновременно с това е, размера на порцията. Комисията предлага на 100 грама или на 100 мл или на порция да се дадат броя на калориите на челната страна. Аз мятам, 100 грама или 100 мл, за да може да се сравнява. Но когато продукта е в порционна опаковка, трябва допълнително, и това ще помогне на потребителя, задължително да се постави енергийното съдържание за тази опаковка на пчелната страна на опаковка, да бъде отпечатана. За да знае а, колко ще поеме като енергия с тази храна, ако изпия това количество течност или ако изям това количество храна. Ако говориме за течностите, комисията предлага алкохолните напитки да бъдат извадени от на нашето разглеждане, но смесените е, коктейлни алкохолни напитки все пак да бъдат включени, но според мен, ако се взимат алкохолните, ако се извеждат алкохолните напитки от разглеждане, то за всички да въжи това. Комисията предлага, което смятам за правилно, при нужда след 5 години да се изготвя доклад и тогава да се помисли дали специални обозначения ще има за алкохолните напитки. Аз съм на мнение по принцип да не ги разглеждаме алкохолните напитки, тъй като алкохола не е храна, а е, е нещо, което се взима за удоволствие. Комисията предлага да четеме за задължителните обозначения и те да бъдат с 3 мм големина на шрифта. 3 мм изглежда малко, но за много от задължителните а, данни е много. Сигурно сте получили примери от лобистки организации, когато се изписват текста с 3 мм, трябва да се увеличи опаковката на продукта и това е контрапродуктивно. Аз съм против създаването на изкуствено голямо количество опаковки, за да могат да паснат надписите. Ние искаме да избегнем задължителното увеличаване на опаковката <clears throat> заради шрифта, а пък по-големи опаковки да доведат до по-големи порции а, тъй като сме против затластяването, а това ще доведе до затластяване, консумирането на по-големи порции. Комисията, освен това, иска да обозначи алергичните вещества. Комисията въобще иска тези продукти, които не са предварително опаковани, да бъдат включени в този регламент и да този регламент да ги урежда, например, пресни плодове и зеленчуци. Как да ги обозначиме тях? Не може да ги обозначите, нали? Комисията казва, до сега е така уредено, че държавите членки е, имат изключения по тези продукти, които не са опаковани. Но аз виждам тук един проблем, че една държава членка просто забравя да уреди този въпрос или изчаква да влезе е, в сила този регламент. Последствата от това е, че продукти, които не са опаковани, до момента на национално уреждане ще трябва да изпълнят условията, които ние въвеждаме с този регламент за обозначението, което е абсурд. Относно алергиите, според мен е за неопаковани продукти, е, например, е, попада под тях и яденето в ресторанта, в нашия ресторант също, в нашата сграда. И затова е важно да се даде информация като се обърне внимание на клиентите, че тази информация трябва да се получи от продавачите. Или да има малки листовки на място, а не върху самия продукт. Тези, които страдат от алергии, знаят, че могат да попитат и днес още те питат по тези въпроси. Комисията освен това предлага национално обозначаване, отделни национални системи, които да са позволени в държавите членки да имат собствени. <clears throat> Държавата членка може да разработи собствена система, но тя не е задължителна. Аз искам да обърна внимание, че национални обозначителни системи де юре не са задължителни, но де-факто за храните са естествено задължителни. И отново имаме разделяне на вътрешния пазар и особено за малките и средни предприятия, които пласират своите продукти в няколко държави членки, имат огромен проблем да се пазва това условие, <clears throat> тъй като във всяка държава трябва тогава да отчитат различни национални системи за обозначаване и да се съобразяват с тях. Това ще ограничи техните възможности за пласмент в няколко държави членки. <clears throat> Има раздробяване на вътрешния пазар, което не бива да допуска не обратното. Ние искаме един закон, който да хармонизира пазар. Така че няма да допускаме национални системи, включително незадължителни национални системи за обозначаване, защото те ще внесат хаос във вътрешния пазар. Не искам да спирам на всеки детайл в моя доклад. Няколко древни неща. Още енгиното съдържание казах, предлагам на предната страна на опаковката да бъде. Разбира се, от задната страна ще има хранителната стойност в една е, рамка с най-важните съставки. Хранителните съставки, които ги имаме върху всеки е, продукция, <coughs> но те не са задължителни сега, но ще станат задължителни. Енергийното съдържание трябва да бъде дадено само в килокалории. Аз знам, че не е коректно. Килоджал всъщност трябва да е, но никой от потребителите, аз съм сигурна, че с киноджал, килоджал никой от потребителите не може да, да се справи да разбере колко е това, докато килокалории е понятно. Така че мисля, че килокалории е по-добре. Още повече, че при килоджаул трябва повече цифри да използваме. Предлагам в рамката отзад да имаме 8 хранителни съставки, които бъдат обозначени, всяка от тях върху 100 грама или 100 мл. Предлагам белтачини да включиме. Комисията не иска да бъде включено в етикета белтачините. Аз мятам, че това е грешка, тъй като белтачините е една от най-важните хранителни съставки на хранителните стоки. Така че е, е, бътречините особено са важни. Високото съдържание на протеина е важно за голяма част от потребителите, затова искам да се включи. Е, можем да дискутираме какво дозначаваме са хидратите, <clears throat> хидратите или захарта отделно, или само едното от тях. Следващият въпрос ми със сълта, какво ще правим? <laughs> Не е ли по-коректно да пишеме натрий? но сол не е равно на натрий. Има и други източници на натрий в храните, освен солта. Следователно, трябва да напишем или натрий, което обаче потребителя надали ще разбере какво е това, или ще напишем натрий от еди какво си количество, от което еди колко си количество е солта. Трябва да го решим този въпрос, така че да е разбираемо за потребителя. Относно 3 мм шрифт, аз предлагам да дефинираме четемостта на текстовете. <clears throat> До сега няма такава дефиниция. Но има и текстове, които са по-малки от 3 мм, които са четяеми, ако различни фактори бъдат съблюдавани. <clears throat> четемостта не, от, не зависи само от големината на шрифта, а и от контраста, от фона, върху който е написан е, шрифта, дебелината на шрифта и така нататък. Смятам, че комисията заедно с е, фирмите, произвеждащи храни, трябва да разработи това. Комисията заедно с представители на държавите членки да зададе реалистични размери на порциите – Разбира се, може да се напише винаги за една порция съдържание на енергия или хранителни вещества, допълнително, за да може да се сравняват порциите, но какво, кое наричаме порция? Колко е една супена лъжица или чайна лъжица голяма? Следователно, големината на порциите трябва да са реалистични и да не води до объркване. Има редица примери на, на пазара, къд, при които потребителите се объркват относно размера на порцията. Е, относно имитатите на храните, това е нещо ново. Е, нямаше още публична дискусия по първият ми доклад, но в Германия има е, голяма дискусия относно имитациите на храни. Например, сирене, което не е сирене, а от други съставки се състои. И аз предлагам началната страна да обозначиме, когато се касае за имитация на храна. <coughs> Или съставка, която се очаква обикновено в този вид храна, е заменена с една по-ефтина, която не се очаква да е в този вид продукт. Това са всъщност съществените моменти. Вие ще сте разбрали, че аз не съм за GDA системата. Като задължителна система, аз смятам тази система за недостатъчно валидна. Аз се считам за тя разбира се по-добре се разбира от светофара, но все пак има някаква основа. Въпреки това не искам да има задължителна GDA е, система за означаване, а да бъде допълнително свободно позволено е, при 2000 килокалории на ден до тази стойност. Световото значение на продукта го отхвърлям. Например, в Германия и в други страни има дискусия по този въпрос. Аз не искам задължителни цветове да има. Смятам, че е много опасно. Цветово обозначаване на продукта не може да се приложи върху всички храни и напитки. Ще доведе до това, че, например, основни храни по правило ще бъдат с червен знак. Означено тлъсто месо, тлъсто сирене, германският бял хляб съдържа повече сол, отколкото белия хляб в южните страни. Действително цветовото значение или светофара с трите цветни знака не би бил много подходящо. Имитатите е, на храните биха били препоръчителни тогава за използване, отколкото оригиналите едно, една имитация на сирене би имала по-добри стойности, отколкото оригиналното сирене. Така че председателят ме предупреждава да приключвам относно времевия график. <clears throat> Предлагам срока за изменение да бъде изместен назад. 9 декември е следващата седмица, а досието е огромно. Но Проекта на комисията отдавна е на масата. Вие предлагате изменение на проекта на комисията. Нямам нищо против да се измести срока на, напред. Но ако поставим срок по-късно от 9 декември, края на януари, ако искаме да дискутираме, няма да го имаме тези предложения за изменение на всички езици. Трябва да сме готови да са на това. И ако кажем, няма да дискутираме края на януари, а през март в комисията, това ще доведе, че първото четене няма да бъде през май, а след лятната почивка. Моля това да го имате предвид. Благодаря ви. Благодаря, колежки Зомер, за това въведение в тази комплексна тематика. има 12 изменения от вас. Само от вас е толкова. Колежките и колегите ще направят своите бележки. Преминаваме към разисквания. Давам думата на координаторите като първи кръг от изказвания. Много има, които желаят да се изкажат. и Имаме време до 4,5. По 3 минути на човек се падат. Бил, Вилмот има думата. Около 3 минути имате да, да говорене. Uh, благодаря много. Три минути не е особено дълго време за толкова сложен дълг доклад, но много искам да благодаря на докладчика и искам да благодаря на комисията за положените усилия. Това предложение има две цели. Първо, по опростяване на съществуващото законодателство в областта на етикетирането на храните и второ предоставяне на, на потребителите на информация, която може да им помогне да правят по-добър избор. По някой път тези две неща се противоречат, по някой път не. А, именно ние можем да а, постигнем правилното равновесие. Ще започна с нещата, с които съм съгласна. Не, пре, не, пре, неопакованите храни. Мисля, че докладчикът е Докладчицата е права по този въпрос. Е, е, не може да се изисква от е, ресторантите да предоставят информация за хранителното съдържание, както това се изисква при опакованите храни. И така, най-важното е да може да се прави, да се обозначават алергените. Що се отнася за информацията на базата 100 грама? или порция. Съгласна съм с докладчика, че трябва потребителят да може да сравнява различни продукти. Е, именно заради това използването на база 100 грама е полезно. И трябва също да е възможно да се предостави информация за порция, когато храните са на порции, но трябва това да е в допълнение към информацията за хранителното съдържание на 100 грама, а не вместо това. Също така трябва да има обозначение, когато се използват наночастици, но има области, в които ще подам изменения. Първо, по задължителното обозначение за страната на происход все повече потребителите искат да знаят откъде идва храната, която консумират. В моята страна това са три четвърти от продуктите. Три четвърти от потребителите, извинете. Е, важно е, е, когато става дума за месото, къде е отгледано животното. Важно е също така, когато става дума за плодове и зеленчуци. Приветствам предложението на докладчика да има информация за енергийно съдържание, но смятам, че трябва да отидем по-нататък. Трябва да е задължително да се обозначи енергийното съдържание и на алкохолните е, напитки, е, в някои случаи на въглехидратите. Защото е, много потребители трябва да, потребителите трябва да могат да го добавят е, и да го изчислят спрямо цялостната си диета. Що се отнася допълнителната информация. Комисията предлага използването на GDA. Е, не знам. Е, мисля, че това е, е, че в този случай е много важно да се използва такова етикетиране, че никой да не се обърква. Проучванията показват, че GDS трябва да се включват, включително като се използва и системата с светофарно означение. И е, трябва, освен това, да има три основни съставки наситени мъзнини, захари и сол. Така нещата ще са бързи, ясни и ще дадат възможност на потребителите да правят добър избор за своето здраве. Така ще могат и производителите да се насърчат да намалят съдържанието на мазнини, захари и сол в продуктите. А на задната страна на продукта трябва да има и допълнителна информация, например, съдържанието на вълтъчни и прочие нататък. Когато говорим за четимостта, трябва да си има предвид, че да може един, тек, един шрифт да се чете добре, не само размера на шрифта има значение, а също цвета и фона, както и типа шрифт. Затова освен минималния размер, е, трябва да има и допълнителни критерии. За някои неща, като дъвките и сезонните бомбони, може да се прилагат изключения, но има изисквания, които не са задължителни. Няколко въпроса само няколко въпроса мога ли да добавя? Препоръчимите порции, доколко това е допустимо. Втория въпрос – общ положителен символ за хранително съдържание. И третият ми въпрос е свързан с етикетирането на алкохола. Благодаря. You, Благодаря. Мисля, че трябва да се концентрираме върху няколко от тези основни момента. Да, да, другите няма да могат да вземат думата, ако удължаваме времето. Следващият ги е Банти. Благодаря, господин председател. Знам, че винаги е моето име създава трудности. Искам да благодаря на докладчика за този отличен доклад и искам да й благодаря, че е посветила толкова много енергия след първото четене. Като цяло, групата АЛДЕ до голяма степен е съгласна с доклада в настоящия му вид, но все пак имаме няколко коментара. Първо, важно е да се има предвид тук, че става дума за правен акт, който има за цел да покрие предоставянето на информация за потребителите, а не за предупреждаването на потребителите или за тяхното обучение. Така че именно върху това трябва да се съсредоточим, за да могат хората да а, е, разберат да, кои продукти е по-добре да купуват. Втората важна цел тук е упростяването на правото в тази област. Опитваме се да съберем няколко правни текста в едно и мисля, че комисията се движи в правилна посока тук. Имам един въпрос, също и за комисията, и той е следният – Успяваме ли с този тип етикети да достигнем до тези хора, до които искаме да достигнем с този тип етикетиране? Може би си струва да се проучи този въпрос. Опасявам се, че хората, които като цяло имат проблеми с здравето си поради начина по който се хранят, тъй или иначе не обръщат внимание на етикетирането на етикетите. Имам а, няколко въпроса към докладчика. Първо, може ли е, да обясни по-ясно защо настоява да се добавят е, белтъчините и защо солта, е, информация за съдържание на сол трябва да се е, замести с информация за съдържание на натри? В крайна сметка, потребителите знаят какво е сол, но не всички потребители знаят какво е натри. Що се отнася до GDA, т.е. препоръчителни дневни дози, добре е да се обсъди този въпрос. Е, харесва ми решението на госпожа Сомер, що се отнася до 100 грама и а, порцията, защото в момента не се работи особено обективно. Самите производители решават какъв е размера на порцията но хората използват различни порти. Що се отнася до светофарната система на цветово кодиране, не я приемам, защото според мен тя представя нещата като много по-прости, отколкото са в действителност. Например, разбрах, че млякото и месото могат да получат червена светлина поради някои от своите съставки, а аз лично не смятам, че млякото и хлябът са нездравословни. По време на предизборната кампания е, един от въпросите, е, върху които се съсредоточаваха антиевропейските партии, беше европейската бюрокрация. И именно заради това е, не трябва да създаваме допълнителна бюрокрация и, например, не е добре да се включват неопакованите продукти в този регламент. Що се отнася до националните схеми, аз не, не съм съгласен да се работи по национални схеми, е, създадени от правителствата, защото това е противно на вътрешния пазар. Благодаря. Петър Лиза. Благодаря. Сега Петър Лиза има думата. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към поздравленията към Рената Зомър. Тя ни представи една добра основа пред нашата комисия. Искам да обърна внимание а, е, върху малките и средни предприятия. Именно те произвеждат храни, които не са предварително опаковани. И за мен не мога да си го представя как в една сладкарница или в една месарница ще имаме такива етикети, с които сме свикнали от голямата а, индустрия, големите индустриални предприятия. Так, относно енергията и килокалориите, това е разбираемо понятие за хората. Килоджаул не можа да се наложи в практиката. Относно световото кодиране, подкрепям позицията че то заблуждава. Екстремният случай е когато а, млякото, а, майченото мляко се опакова, трябва да получи червена точка заради мазните киселини. Има различни групи хора, които имат различни потребности и не може толкова лесно да се слагат светове или както и при светофара. По принцип, чрез обозначението на храните не бива да смятаме, че ще се справим с проблема на затластяването и особено затластяването при децата. Това е огромен проблем, всички трябва да се погрижим за него. Но основният проблем обаче не е в храненето. Според моята информация от научни изследвания – през последните 15 години децата не пият повече лимонада, отколкото преди 15 години, не дадат повече шоколад или повече чипс, отколкото преди 15 години, но те се движат просто по-малко. Те седат пред компютъра, пред телевизора. В електронния свят се промениха нещата и там е връзката с затластяването на децата. Така че като Европейски съюз само частично можем да направим нещо, но не можем да мислиме, че направим някакво великолепно обозначаване на храните и ще решим с това проблема. Трябва да бъдем реалисти. Трябва да дадеме е, е, да дадеме предимство на най-добрите практики, но не бива да имаме иллюзии, че чрез доброто обозначение ще предотвратиме малкото движение сред децата. Благодаря. Калчните сега има думата. Благодаря. Смятам, че консумацията на, на напитки с 115% в Швеция е нараснало в последно време, спрямо тогава, когато бях по-малък. Благодаря на докладчицата. Получих шведската версия едва а, онзи ден. 112 изменения. Не можах да се ги разгледам подробно. Аз не искам да добавям изменения, въпреки че няколко имам. Благодаря а, относно това, което казахте за заблуждаващите а, данни и вие имахте, е, вие сте включили измененията, по които ние сме мислили, но има няколко въпроса, по които не сме на едно мнение. А именно обозначението на мястото на происход. много смята, че е важно да се знае откъде идват съставките на продукта. <clears throat> Това е част от вземането на решение за покупка. При много видове месо, трябва да е на лице ясно обозначение, от което да се види къде е родено животното, къде е израснало и къде е заклано. Е, очакваме предложение на комисията за транспортирането на животните, но до тогава потребителят трябва да е в състояние да избегва е, едно животно, което е родено в Нидерландия, отгледано в Испания и заклано в Великобритания. Т.е. то е подложено на стресиращо транспортиране. Не знам <clears throat> дали е в резултат на превод, но при 106, 106 се говори за малка опаковка от 8 квадратни сантиметра. Извинете, голямо изменение е направено там. 8 и 10 се споменат като цифри. Аз смятам, че това е голямо изменение в точка Б. Аз не съм за общи изключения от а, правилата. Само при микрофирмите може да има такова. Лойката е така. Когато имаш нещо, което на место е преработено, то тогава може да се попита персонала в магазина. Какво има вътре, как е направено и не е нужно обозначаване. Но ако не се продава от самия производител, информацията изчезва за потребителя, ако няма някакви условия. За малките предприятия може да имаме по-малко на брой условия, но когато се разшири търговията <clears throat> и когато а, се продава не от този, който го е произвел, изчезва информацията. Така че е нужен компромис. Аз купих нещо, мислих, че има някакъв, подсладител, а беше скорбяла всъщност. Вина, виното, бирата, а, спитните напитки също трябва да бъдат включени. <clears throat> а, може си алергичен срещу осветител в алкохола, <clears throat> както си е алергичен към осветители в храната. Бирата има много калории. Шведските лекари казват, че една чаша вино седмично е добре може беше шоколадова паста, но ако пиеш няколко чаши вино, няколко чаша бира, има много калории. Повечето не знаят това. Трябва да се види, видят и производствените процеси, Накратко по светофарната система, надълго дискутирахме по този въпрос. Накрая стигнахме до заключението, че е добра възможност, за да може бързо и лесно да се получи информация. Ако се допълни с информация на 100 грама или на 100 мл, абсурдни примери трябва да се избегнат, като майченото мляко, например, може да се ограничиме върху опаковани храни парци, порции опаковани. Така трябва да формулирам, че не достигаме до изкуствени резултати. Благодаря. Благодаря. В къщи се казват 3, час, 3 чаши бира е толкова, колкото едно кило хляб като храна. При месото в страната на происход е лесно, при плодовото кисело мляко би могло да бъде трудно. И при шоколад с бадеми, когато защо едните съставки са от една държава, другите съставки от друга държава. Кати Калиота има думата. Ja, dank u wel. Uh, ik wil allereerst... Благодаря. Първо искам да кажа на госпожа Сомер, че изключително смела за това, че отново се захвана с този доклад, защото в предходния законодателен период тя посвети изключително много труд на този въпрос и беше доста сложно. И се радвам, че отново се захвана. Има неща, с които съм съгласна, с други не съвсем. Моят опит до сега показва, че няма как да няма много изменения към този доклад, защото има изключително активно лобиране по този въпрос. И затова искам да призова всички вас да, взем, да имате предвид, че трябва на първо място да стоят потребителите, когато мислим а, за този доклад. Лобирането тук е малко небалансирано. Мисля, че 80% от лобистите представляват промишлеността и, и може би само 5% са е, лобистите представители на действителни е, неправителствени организации, които наистина представляват потребителите. За това е, трябва да слушаме много повече именно тези организации. Аз самата разговарях с някои от тези организации на потребителите и установих, че те не са съгласни с системата, с светофарната система на цветово. Не са съгласни с становището, че потребителите не искат системата с цветовете на светофара, защото тя вече се използва в някои страни и потребителите там реагират положително. Не съм съгласна с казаното от госпожа Сомер, че има нещо отрицателно в използването на светофарната система. Мисля, че а, това просто е добър начин да се подаде информация на предната страна на опаковката. Мисля, че също така а, някои основни елементи, като сахарта, мазнините и енергийното съдържание трябва да стоят отпред. Има неща, които просто не са здравословни потребителят винаги има свободата да а, си вземе още едно шоколадче, но поне нека да е информиран. Сигурна съм, че държавите членки не искат всичко да се хармонизира и биха искали да могат да се разпореждат с информацията на задната страна на опаковката. Но съм съгласна с госпожа Замер, за това, че когато говорим за по-традиционни продукти, трябва да имаме предвид и малките средни предприятия. Стандартното определение е предприятие с под 250 служители, но нека да а, а, не забравяме, че има много често пекари, които работят в дома си или пък месари, които имат малко магазинче. А, така. Аз съм съгласна с това, че не трябва да има твърде много информация, но не трябва да се премахват някои от основните елементи на предложението на комисията. Няма да се опитвам да обясня всяко предложение за изменение, но мисля, че е добре да се има предвид, че потребителите смятат, че системата с цветовете на светофара е добра, а именно тях трябва да слушаме. И не трябва потребителите да пострадат от действията на групите за натиск на промишлеността. Благодаря. Това бяха докладчите в сянка. Те имаха по 5 минути. Сега вървим по списък. Моля да говорите между 2 и 3 минути. Не бива да се повтаря нещата. Не бива човек да казва всичко, което му е на сърцето. Моля би да поставите, може и да поставите въпроси към докладчицата. Дагма Ротберн има думата. Благодаря, господин председател. Лобистка работа винаги ще се извършва в законодателството. Ние всички от години изработваме политика за потребителите. Първо трябва да подчертаем, че това е предложение е за закон, който затваря празнина. Няма нищо общо с борба с затластяването с това нещо допълнително, което искаме да направим, а запълва празнината с задължителната информация върху храните за потребителя. Това трябва да е ясно. Това ни е нужно. Целият пакет трябва да е завършен. Това е смисъла на това законодателство – става дума за това какво им е нужно на потребителите, какво искат да знаят. Те искат да знаят колко процента е храната в техния продукт. Добро е предложението на, на комисията. Поглеждам към комисията, но както се знае, всичко може да бъде подобрено. Потребителите трябва да искат да знаят откъде произхожда продукта. Говеждото месо трябва да бъде означено, откъде идва говедото. Защо да не можем и при други продукти да направим така? Искам да видя усилия относно обозначенията за място на происход. При съставките може да дефинираме основни съставки <coughs> или главни съставки, както комисията го направи. Докладчицата е задраскала тези неща. Съжалявам за това за белтъчините, аз внесох едно предложение. Докладчицата го е предложила. Баласните вещества е важ, са важни за потребителя, за много хора, които са болни, <clears throat> които трябва да се хранят с баластни вещества. И смятам, че в член 29 трябва да включим и холестерина. <clears throat> Две Две, два въпроси са много важни. Диференциацията между опаковани и неопаковани храни. Аз не мога да разберем защо на, в супермаркета мога да купа 100 грама картофена салата от фирмата Феник, но да не пише нищо колко килокалории са и колко е мазинат. И същата обаче салата може да се продава и на кутии и там пише, трябва да пише тези на данни. в много ресторанти това е възможно. Защо да не е възможно и в ресторанта на парламента? И накрая, храните в самолетите също не бъдат, да бъдат изключени. Относно господин Шлютер, това са приблизително 80 квадратни сантиметра. И това ли искаме да имаме? като неопаковани, е, върху неопакованите храни. Благодаря, мадам Фаскент. Merci, monsieur е, Благодаря. Много от нещата вече се казаха. Искам да благодаря на докладчика. Тя е свършила сериозна работа. Бройката на измененията също е много голяма. Ще бъда кратка. Ние се опитваме да предоставим най-добра информация на потребителя. В този смисъл трябва да избегнем светофарната система червено-жълто и, чер... и зелено. Това не е качествена информация. Трудно е да се резюмира информация с тези цветове. Според проучвания, тази система няма да доведе до промяна в поведението на потребителя. Няма да доведе до избирането на по-балансирана диета. Относно упростяването на етикетите, те ще станат по-четими, да, но трябва да внимаваме какви ще са правилата за големината на шрифта. Тук трябва да подходим практически. За някои продукти просто шрифтът, е, който се предлага, няма как да се използва. За някои малки опаковки просто не може да се включи цялата тази информация. Това не е възможно. Ето защо трябва да сме по-големи реалисти в това отношение. Съгласен съм с докладчика, че трябва да се включи протеини, наситени мъзнени, енергийното съдържание. Проблем е солта солта или натрия. Солта не е хранителна съставка. Обаче натрия е хранителна съставка. Солта е един от основните източници на натрий в храната. Не е единственият. Има и други съставки, които се използват и от които се черпи сол, мляко, яйца, някои зеленчуци също съдържат е, натрий, без да са прекалено солени. Също въжи за минералната вода. Не можем да отъждествяваме солта с натрия, трябва да внимаваме. Относно происхода на съставките, много важно е той да бъде споменат. Потребителя обича тази информация, но трябва да внимаваме. А ако акцентираме само върху происхода на една съставка, може да се стигне така, че потребителят да пренебрегне друга информация, която е много по-полезна и да вземе решение без да се съобразява с хранителната стоеност на съответния продукт. Волган Крамер. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се огранича на 3 минути. Не искам да се спирам всичко това, което вече е казано, особено от докладчика Авсянка, сянка, което го подкрепям изцяло. Госпожа Зомър изпълнява една мамутска задача и аз имам голямо уважение към тази работа. Подкрепяме в повечето точки. Все малко на брой са въпросите, по които не я подкрепям. Много логически е, е нейната концепция. Ком, ком, комисията трябваше да направи едно по-добро предложение. И важно е да се мисли и за прилагането на такова едно законодателство. Искам да се огранича с няколко въпроси. В началото бях <coughs> а, изплашен, че концепцията GDA е заличена, но след редица разговори, които водих, накрая стигна до извода, че е правилно така се постъпи. Погледнете в рафтовете на супермаркетите тази концепция на GDA. Смятах, че е по-подробна, по-важна от светофара, но редица производители злоупотребяват с това. Редица големи концерни, които са представени. Аз донесох един шоколад в опаковка за да се види колко калории аз ще поема, ако изям това. Пише 25 грама от този шоколад ми дава 37 килокалории. Това са 7% от дневната дажба. Ако завърта опаковка, виждам, че 45 грама е този шоколад. Колко логически е информацията на този шоколад? Има редица примери Така че има съмнение, че силната подкрепа на GDA от големи известни концерни не е нищо друго, освен инструмент за маркетинг. И ние трябва да го включиме в законодателството. За това нека да се върнем към задължителна база, задължителни базови данни. Относно дебата, който водим от 4-5 години, трябва да сме наясно, и беше казано от няколко души, че с обозначаването на храните, с правилата за надписване, няма да решиме проблема с неправилното хранене, нездравословното хранене един хамбургер, един шоколад, един кока, една кока-кола не може да се каже, че са вредни или нездравословни. Те стават нездравословни, когато се употребяват по-големи количества. Така че при, приключвам. Важно е да има закон, който информира потребителя. Извинете, трябва да ви прекъсна благодаря ви, господа Вайсгевер. При три минути прекъсвам всеки го, да знаете. Едно изречение исках само да добавя. 9 секунди от моето време беше отнеме. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към похвалата към нашата докладчица тя е, имаше едно доста консистентно изложение, един консистентен доклад. Подкрепям го 100%. Това, което искам да допълня, са само допълнителни изменения, които функционират в комбинация с доклада й. Тези, които тя ги има, няма да ги споменавам, а само допълненията. Искам да поздравя това, което е направила относно предварително неопакованите храни, смятам, че това е добре да се из, изнесат от обсъждането. Това въжи за малките и средни предприятия, например малките пекарни, месари. Относно алергените, смятам за добре, преходният период за малките и средни предприятия дават възможност да приложат това законодателство. Аз съм за доброволното обозначение на происхода от социал-демократите, както каза председателят, а той е от тази група, при храните е трудно да се разбере коя е основната съставка и откъде идват те. При имитатите смятам, че предложението е много добре. Началната страна да се обозначи, че става дума за имитат. Искам да допълня с една дефиниция и едно приложение с няколко примера да има. Още две-три изречения по светофар. С тези аргументи съм против светофарната система, защото тя много упростява нещата и води до неправилно хранене и до объркване. Смята се, че е много вредна а, храната, но ние не искаме да алармираме, а искаме да информираме. Ето защо смятам, че системата GDA е альтернатива на светофара. Трябва само да я пресоваме в по-тесен кон, кон, концепт и трябва да избегнем злоупотреба на тази система от страна на предприятията, на индустриалните предприятия. Трябва да има сравнимост заедно с нашето министерство изготвих един модел, който ще го предложа. Това е едно предложение само – <coughs> като приложение. Смятам, че е добре тази GDA система е, да се отнася за 2000 килокалории. Госпожа Зомер също е, спомена тази система GDA в нейния доклад. Благодаря. Благодаря. Урса Весът. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, извинявайте. Във връзка с това, което казаха колегите, някои хранителни продукти бе казано, че ще бъдат изключени. Госпожа Берте, от храните в самолетите, храната, която се получава в болниците. Мисля, че всеки, който получава някаква храна, все пак заслужава да знае какво се съдържа в нея. Дори в действащото законодателство в момента има някои разпоредби, да речем по отношение на Спартама. Ние вече имаме законодателство и не трябва да забравяме за него, когато приемаме ново законодателство. Друг много важен въпрос за мен – в една страна, където има альтернативно етикетиране. Много важен е дебатът за захарта срещу незахарите. Много важно е да позволим на страните и на бизнеса да използват система, която се е доказала, която е приета от потребителя, която не създава проблеми за него Хубаво е бизнеса да се вслуша в това, което казва потребителя, да използва тези си познания и така в крайна сметка ще продава повече продукти. В крайна сметка, когато продуктите отговарят на желанията на потребителя, ще се продават повече. Относно етикетирането и информацията за происхода на, метод, на месото, този въпрос е уреден в законодателството вече, определен в моята страна. Относно алкохола, защо да имаме различен режим за него? Ако той е хранителен продукт, трябва да се подчинява на същия режим. Относно хранителната стойност, табличката, това, което се споменава отзад на опаковката за 100 грама или за 100 мл, това за мен е най-полезната информация като потребител. Притеснявам се да не загубим тази информация, ако въведем някакви нови правила. Ако имаме една таблица с хранителната стойност за 100 грама или 100 мл, е добре, ако ще се включва информация за порциите, това трябва да е нещо допълнително. Тази табличка отзаде трябва да е най-задължителната част от цялата информация, която се предоставя на етикета. Още един въпрос. Големината на шрифта 3 мл или повече. Може би това не е най-доброто мерило. По-важно е информацията, която е на упаковката, да може да се чете. Благодаря, Антония Първанова. За мен като лекар има една много важна причина за това законодателство. Не просто да се избегне нелоялната конкуренция между бизнеса, тук има и причини свързани с общественото здравеопазване. Всички тези съставки ако потребителя знае за тях, ще е предупреден. Защото, знаете, имаме големи проблеми с диабета, с сърдечно-съдовите заболявания. Има едно проучване на Филип Морис за тютюна, което е силно изопачено. Там се говори за ползите от тютюнопушенето, Защото ако почине човек от тютюнопушене, спестява на обществото и на здравната каса 1227 долара, когато умира по-рано. И така, не трябва да забравяме, че понякога нещата много се изопачават от бизнеса. Относно информацията отпред на опаковката. Колкото повече информация слагаме, толкова повече ще объркаме потребителя. Искаме да се сложи само тези съставки. Препоръчителната дневна доза, единичната доза, солта. В някои случаи може да се нарича нади, но това си е солт, натрий, но това си е солт на захарта и мазините те са важни за здравето. Колкото повече слагаме, толкова повече потребителят ще си помисли, че няма да има кой знае какво влияние върху здравето му. Не е така. Мисля, че трябва да сме съвсем честни. Няма проблем да се използва светофарната система и препоръчителната дневна доза съвместно да имаме светофарната система в препоръчителната дневна доза. Трябва да е ясно, че 10 на 100 от гражданите на Съюза са неграмотни. А пък само 10% са с висше образование. Останалите потребители е, имат много ниска здравна култура. И така трябва много ясно да решим какво ще им казваме, каква информация ще им даваме, има три проучвания. Според никой от тях светофарната система не е лоша. Ако махнем светофарната система и пропущената дневна доза, е каква информация ще даваме на потребителя? Значи едното е от Агенцията за хранителни стандарти. Според това проучване, препоръчителната дневна доза са много добре прияти в Великобритания. Имаме и австралийско проучване, според което потребителят пет пъти повече ще е по-голяма вероятността да, идентиф... да идентифицира здравословните продукти, ако гледа с цветовете. И третото изследване е на, на една европейска мрежа, според което е много хубаво да се използва светофарната система за хранителните продукти. Мога да предоставя тези проучвания на абсолютно всички, те са доста добра доказателствена основа. Относно профилите, за хранителните съставки. Бизнесът използва тези профили, когато рекламира храната. Мисля, че няма смисъл да променяме друга директива с е, това. Благодаря. Грация, президенте. Е, Виктория Проди. Благодаря, господин председател. Съгласен съм за обозначаването на происхода. Относно съдържанието, тук трябва да се дава доста по-обща информация, която е необходима за балансираната поне ежеседмична диета. Аз определено не съм съгласен да се използва светофарната система, особено червения цвят. Защото червеното е сигнал, че има много сол. Сол има и в зеленчуците. Трябва ли да отпаднат те? Мисля, че трябва да се предоставя информация за необработените хранителни продукти, защото така човек може да възстанови баланса в диетата си. И така, освен на съдържанието, въпрос, който вече бе визиран, според мен трябва да включим информации за балансните вещества, фибрите, тя е много важна за профилактиката на заболявания на хранителната система. Също трябва да посочим информация за евентуалните алергени, алергените стават все по-важни в контекста на имунната система. Така или иначе, смисъл от тази информация има единствено ако тя е част от една по-обща кампания за въвеждането на една балансирана ежеседмична диета. Иначе просто няма смисъл от информацията. Тя ще е прекалено фрагментирана, разпокъсана, няма да може да се използва от потребителя, за да може той да си изгради една здравословна диета. На седмица или какво трябва да се даде или на ден? Аз мятам, че на ден до сега говорим. В превода ми казаха в слушалката, че трябва да се знае какво се яде на седмица. Но мисля, че на ден е по-правилното. За съжаление, говори без микрофон. Става дума за седмичната диета. Именно това имах предвид. Седмичната диета трябва да е референтната точка, а не дневната, защото иначе е твърде фрагментарно и това не е полезно. Благодаря. Колегата Лепаш. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда съвсем кратка. Според мен тук има три основни цели, които вече са споменати от някои от нашите колеги здравето, а, трябва да се им предвид, че сута, храта и мазнините са едни от основните хранителни съставки, които а, довеждат до затлъсняването. Второ, потреблението и накрая доверието. Хората трябва да имат доверие в продуктите, които купуват. Дори и ако това доверие се базира само на страната на происход. А, освен това, когато става дума за въглеродният влокис и промените в климата, въпросите свързани с, с происхода стават все по-важни. И така, аз бих искала да има уточнение за происхода. Мисля, че системата а, с а, цветовете на светофара може би изглежда твърде проста, но тя не, не говори а, а, за това дали нещо е забранено или не, а просто казва дали нещо е много, средно количество или малко. Това помага на хората да правят сравнение. Ето имаме пример с едно блокче шоколад. Ето, там понятието порция няма никакъв особен смисъл. Така че за 100 грама е по-добре да се предоставя информацията. Трябва да вземем решение каква информация да се предоставя за солта, захарта, белтъчините и другите съставки, трябва да се уточни баланса, но мисля, че системата със съответна световара е доста е, целенасочена. Господин Мех... Михаил Тримополос. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ε, Благодаря, господин председател. Опитваме се да създадем законодателство на Европейския съюз, което да действа в целия Европейски съюз и да е полезно. Целта на този регламент е да се заменят, ня... заменят няколко директиви с един регламент. Сроковете са кратки. Имаме само една седмица за подаване на изменения. Нека да ви припомня, че през 2008 година, когато бе направен по-ранен опит да се направи първи проект за регламент по този въпрос, имахме 1332 изменения. И причината, поради която имаше толкова много изменения, беше, че е, темата е изключително важна. Така че измененията, които са получени до сега, са само началото. За нас е изключително важно да не се изключват е, алкохолните напитки от задължението за предоставяне на задължителна информация. Етикетирането, разбира се, трябва да има предвид различни въпроси. В някои страни могат да те хвърлят затвора за това, че си пушил канабис. В никакъв случай а, е, не трябва да е, рискуваме да изглежда, че насърчаваме хората да потребляват алкохол. Сега споменаха се и наноелементите, наноматериалите, е, въобще използването на представката нано е малко сложен въпрос, когато става дума за храните. Също така е необходимо да има етикетиране за страна на происход. Е, това е важно и е, за местното производство. Аз може да се интересувам от един продукт и по други причини, не само заради неговото производ, заради неговото а, качество. А, може би просто не искам този продукт да е пътувал хиляди километри. А, може би не искам а, да ям риби, които са застрашени видове. А, също така, още нещо, което е важно, не трябва да се използват термина вегетариански за храни, кои, в които има остатъчни вещества от животински происход. Проектът, регламентът е създаден, казва докладчицата, без да се използва съдействието на експерти. Искам да разбера дали това наистина е вярно и как така е възможно. И накрая Карл Шрютер направи едно предложение, което е подобно на системата е, на светофарните цветове, но трябва да се има предвид, че е размера на буквите и е, количеството информация, което се предоставя, не трябва в никакъв случай да са такива, че да пречат на необразованите хора да разберат за какво става дума. Защото иначе може да се окаже, че ще им е по-лесно да купуват храна за кучето си, отколкото за себе си. Благодаря, господин председател. Аз не искам да вземам думата, но когато чух дискусията, изказването до сега реших да взема взема отношение. Етикета не може да бъде учебник по здравословно хранене. Това е, не е нашата цел. Трябва да се разделиме с тази мисъл. Ние трябва да правим ясна разлика между важна информация, която е задължителна, и допълнителна доброволна информация. И тази доброволна информация, смятам, може, че може да се използва като конкурентно предимство от а, производителите. Например, ако не купувам един продукт, върху който не е написан страната на происход, ще купа друг, където е написан. Това са допълнителни стойности. Белтачини, въглехидрати, калории, килоджаула. Можем да се откажем, разбира се. Не може да се наложи това обозначение тази мерна единица. Алкохолни напитки, колежки и колеги, Имаме специални регламенти и директиви за алкохолни напитки. За виното и има директива за, етики, за етикети. Моля ви, имайте предвид това да не, да не правиме двойна работа. Комисията казва след 5 години да помислим още веднъж. Сигурно има причина да го казва това да няма кръстосана престрелка, така да се каже, с различните директиви. Благодаря на Рената Зомер, че е включила имитатите в своя нов доклад. Може би по-ясно трябва да го направим това. щом е имитат, трябва да е написано, че е имитат. Происхода на страната на происход може да е едно великолепно доброволно обявяване на происхода може да въжи за основната съставка, когато имам готово ястие, обаче как да напишеме страната на происход. Затова една доброволност тук е важна, което може да се използва като конкретно предимство. Това е една добра идея в хранително-вкусовата промишленост, да се използва тази допълнителна информация като конкретно предимство. Смятам, че ще стигнем до добър резултат. Благодаря. Благодаря. Серто Бертлато има думата. Okay. Е, Не искате. Еста Деланге има думата. Е, Благодаря много, господин председател. Има три неща, които искам да кажа тук. Първо, системата с световете, световете на световара. Моят колега от групата на социалистите, както и други колеги, е, съдържа така, сякаш, че е, Трите свята са единствения начин е, за справяне с трудностите тук. И какво става тогава с тези три цвята? Ами аз опитвам да се погрижат децата ми да не стават твърде пълни. И какво? Казвам им, че трябва, че може да пият а, е, не може да пият Кока-Кола, тя има червена светлина, обаче диетичната Кока-Кола има зелена. Много по-добре от млякото, което има червена. И какво? Трябва да избера диетична Кока-Кола, така ли? не смятам, че системата с цветовете работи. Второ, трябва да се прави... Е, твърди се, че трябва да се направи разлика да, между опаковани и неопаковани е, продукти, нека да разгледаме е, дефинициите. Аз самата е, съм работила е, по-рано е, през лятото е, в една хлебарница и какво правех? Там режех хляба на фили и го слагат в, слагах в пликове за клиентите. Това сега а, опакована храна или е, е или не? Според мен не. И накрая за колегата, който а, обясняваше а, колко чудесно е всичко в Берлин и какви са проблемите на картофената салата. Аз а, нямам нищо. А, аз разбирам а, хората, които искат да има известни известна информация, а, ние в а, Холандия имаме някакви тради, традиции по този е, въпрос, но мисля, че е напълно неразумно да се, да се настоява ресторантите да предоставят информация за съдържанието на хранителни съставки в храните. Защо? Защото готвачите ще се хванат за главата. Те не могат за всяко едно ястие да изчисляват до шестата цифра след запетаята съдържанието на различни съставки. Разбира се, не искаме нашите потребители да ползват само стандартни продукти, а не такива, които включват творчество господин Фелнер. Много неща бяха казани от колегите, но аз искам да се върна на основния аргумент. Съгласна съм, че е добре да се опростяват нещата за потребителите, но не и до такава степен, че информацията вече да стане невярна. Ето, например, всички ние знаем, че има нещо такова, като опасни е, че няма такова нещо като опасна храна сама по себе си. А, затова не можем да използваме система, която, в която а, определени цветове да казват, че тази храна може да е опасна. Напротив, трябва да се насречават хората просто да а, балансират нещата и да имат а, балансиран хранителен режим. Хората не са глупави. Не трябва да започваме да третираме сякаш са глупави, защото тогава ще ги направим глупави. Мисля, че най-лошото, което можем да направим с тази директива е да дадем на хората едно лъжливо чувство за сигурност. Защото и за бъдеще хората трябва да се научат да четат внимателно какво пише на паковката, за да могат да ядат здравословно. И най-вече трябва да ги научим да ядат разнообразно, не прекалено много и да спортуват. Това е. е не можем да използваме етикетите като учебник. Не го забравяйте. Благодаря. Оживена дискусия с а, а, противоречиви мнения. Ще дам думата на комисията, преди да дам думата на докладчицата. Господин Лен, който е директор в тази област, има думата. Благодаря. Няма да се изненадате, ако ви кажа, че този, в този момент е много трудно да се а, приемат позиции, защото господин Барозо току-що прие кандидатите за комисари, които ще говорят пред парламента през януари. Така че е, е трудно да отговоря по този въпрос, но все пак нека да направя някои коментари по казаното от депутатите. Може да се изненадате да разберете, че комисията не е съгласна с казаното от госпожа Сомер по работата на комисията. Не сме съгласни и с всички нейни предложения. Много от вас казах интересни неща. Първо, по отношение на происхода на продуктите – много хора. Госпожа Уилмут, госпожа Ротберен, господин Слютер, госпожа Лепаж е, и други казаха, че предложението на комисията не е достатъчно амбициозно. Идеята е да се включи в текста всичко, което съществува до този етап, защото е, става дума за много сложен предмет но все пак ще сме благодарни за разяснения или съвети, които можете да ни дадете по този въпрос. Що се отнася до включването на съставките в началото? на предната страна на паковката и дали там да се включат един, три или е, шест елемента. Важно е да има означение за шесте основни посочени категории отгоре на опаковката. Искам да благодаря на госпожа Лиотар за нейната подкрепа. Многократно бе споменат размерът на шрифта. Госпожа Гростет говори и е, за малките опаковки е, с кисело мляко. Нека да ви припомня и малките масълца, които се раздават в самолетите. Ако едно масълце е сантиметър на два, няма как да съберете много информация на неговата повърхност. Госпожа Вайс Гербер и госпожа Клас споменаха важни неща. Имитираните продукти са също важен момент. ако е, става дума за сирена, които са направени с използването на растителни мазнини, е, това е важно да се означи. Сега, препоръчителните дневни дози или GDA и е, системата със светлините на светофара. Това са два, две неща, които не трябва да се обединяват. Първата – система трябва да е задължителна. Тя е важна за потребителите, защото а, дава важна информация. Каква, колко хранителни съставки има в, този, в тази опаковка в сравнение с дневната доза. От друга страна, а, а, системата с трите цвята е система, която се прилага в някои страни на национален принцип е, и то доброволно. Някои от вас споменаха съдържанието на влакна, на фибри. Да, мисля, че сте прави че то е важно. Също така, е, нека да спомена отново казаното от госпожа Лепаш за ползите от това предложение. Нашата цел е да има прости, лесни за четене, справедливи и разбираеми етикети. Може би е, това е необходимо за справяне не с някои заболявания. Може да дава но най-важното е потребителя да има избор. При всички положения опаковките няма да спасят децата от затластяване. Те просто трябва да спрат да седят пред телевизора с пакет фастъци в ръка, трябва да спортуват. Също така трябва да се има предвид, че хората имат нужда от различно количество храна, в зависимост от е, това дали спортуват много или водят е, заседнал начин на живот. Така че за тези цели е необходимо хората да се образоват, специално да се информират. Комисията получи остри атаки по време на обсъждането тук. И искам възможност да я защитя. В никакъв случай не може да се каже, че по, този, по това предложение работи една армия евробюрократи. Цялото предложение е изготвено от две жени, които работят изключително съвестно, изключително активно, провели са консултации с потребителите, с производителите, с всички засегнати страни. И мисля, че днешните атаки бяха малко прекомерни. Благодаря, господин Поле. Ние чухме какво казахте. И когато през януари новия член на комисията в този сектор ще бъде изслушан от нас, ще ни поставим въпроси. Госпожо Зомер, можете ли да реагирате по синтетичен начин на това, което чухте? Аз не си оттеглям а, нападките срещу комисията. Никого не нападам лично. Но комисията има достатъчно ресурси, за да може да направи един реалистичен проект не беше, ако комисията сама знае, не беше нужно да привличат външни експерти. Каква компетентност има комисията, искам да попитам, в областта на храните? Не искам да се спирам на всички въпроси. Аз съм готова да вода разговори с всеки, който взе думата. Искам принципни неща да изясня. Происход първо происход на месото, происход на съставките на храните. Драги приятели, това технически не е възможно. Ако имате кетчуп, не ношеше кетчуп, може да има домати от различни страни в него. Същото и при други храни, които са съставени от различни компоненти. Съставките на храните се купуват на световния пазар – Важна е наличността им и цената. Всеки ден може да се сменят доматите във вашето шише с кетчуп. Как една фирма ще може да изготвя непрекъснато нови етикети? Това технически е невъзможно. При месото е регулиран въпроса за говеждото месо. При другите видове меса, във първият ми доклад а, написах по този въпрос, но сега се оттеглих тези а, неща, защото животновъдните казват, че потребителят няма да може да разбере доколко е бил транспортирано животното преди да бъде заклано. Относно GDA. Аз не съм за задължително използване на GDA. Както GDA, така и системата, която имаме в Северна Европа с световите кодове, това може доброволно да бъде използвано. Аз не забранявам тези системи, но не искам да бъдат задължителни за Европейския съюз, защото не знаем дали потребителят ще ги разбере има региони в Европа, където няма светофари. Какво ще им даде това като информация? Червен знак за храни смятам за много грешно. GDA, при, при тях има проблеми, че ако родители се опитат на малките деца да обяснят и да ги хранят възоснова на GDA, ще имаме голям проблем. Това е нещо, което няма генерална информация. Не всички групи от потребители, тъй като трябва да бъдем внимателни с GDA, казах, че е възможно допълнително да се въведе. Това сектора го позволява. Не държавите членки да имат национални а, системи, а сектора да има право, т.е. производители, търговци, те са в състояние в кратки срокове да реагират на поведението на потребителите и на желанията на потребителите. Това го правят. Няколко колеги казаха, това е маркетингово предимство. Ако гъвкаво реагирам на желание на потребителите, не е нужно потребителят да има цветови кодове. Но, ако потребителят в даден момент пожелае това, пазара ще му ги осигури. Но аз не искам тази информация да бъде задължителна. Повтарям, GDA и светофарната система не искам да бъдат задължителни. Светофарната система е само за традиционни продукти приложима. Тя няма никаква научна основа. при мазнината, при насителите мазнини, 200 до 120 мг е обсега. И три цвята са недостатъчни. И това е основната причина, защо казвам, три цвята не могат да отразят разнообразието при храните. И оценката на отделните храни е безмислие. Е безмислена, това го чухме, тъй като дневната порция решава въпроса. И трябва да се съблюдава и стилът на живот. Затова като задължително да ги предоставяме тези информации, смятам, че не е разумно. И накрая, нека да осъзнаем, че този регламент, който изготвяме, е за потребителя – трябва да помогне на потребителя да вземе добро решение при покупката на храни. Но не е само за потребители, то е и за другата страна. За предприятията за производство на храни трябва да опрости а, правните норми и да хармонизира вътрешния пазар. Тоест искаме да е регламент за двете страни, за потребители и за производители ние можем да разглеждаме само средният потребител. Средният здрав потребител. Не можем всички групи да обхванем. Нужно ни е обозначение върху всички храни, а не върху алкохолните напитки, което да се прилага в целият Европейски съюз. И смятам това, което предлагам за най-доброто. В моите резюме, прочетете го внимателно, всичко това е казано. Аз се радвам да разговарям с вас. Преди това, господин председател, въпреки че времето напредна, искам да ви помогна да се изкаже някой от съвета. Тук има представители на съвета. Интересно да чуем тяхното мнение, доколкото групата в съвета е напреднала по тази тема. Моля. Благодаря. Да, можем да го направим. Нека да попитаме съвета докъде групата е напреднала. Госпожа Ефасън, ако правилно произнасям името. Да, имате думата. Tack, herr talman. Eh, jag är glad över möjligheten att få presentera något om rådets diskussioner här. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имам възможност да ви кажа няколко думи за обсъжданията в съвета. Е, не сме е, стигнали е, до крайно решение, но ще ви кажа няколко коментара по основните въпроси. Първо, четивността на етикетите има голям консенсус, широк консенсус за това, че е добре да има измерими критерии тук. Някои говориха за общи е, условия. Мисля, че всички вие сте виждали опаковки, които са напълно нечетливи. Но, е, независимо от това, е, никой не е осъден за използването на такива етикети. Е, за това е добре да има ясни критерии в съвета. Едно цяло и 2 мм е, е предложението за размер на шрифта, като това 1,2 мм се отнася до височината на малка буква Хикс. Що се отнася до хранителните съставки, комисията предложи задължително използване на, хранител, на профил на хранителните съставки, въпреки че това създава допълнителни административни изисквания. Съветът смята, че е добре да има една обща таблица, в която е включена цялата информация, като както бе казано тук неколкократно, трябва да се работи на база 100 мл. Що се отнася до доброволното е, обозначение е, за хранителни съставки, е, има подкрепа за добавяне на допълнителна информация, като от напредната страна на опаковката могат да се е, посочат и е, други съставки. Може да има съставки стандартни комбинации. Или само енергийно съдържание, или енергийно съдържание и мазнини, включително а, наситени мазнини, или пък да се включват и насителни мазнини и захарисол. И ако Но ако просто се заличи една глава от предложението на комисията, всички инициативи, дори и добрите, ще бъдат забранени. Не мисля, че е, който и е да било иска пълно забраняване на доброволните системи, които се разработват на национално ниво. Едновременно с това не искаме да сме в някаква джунгла без разпоредби. Това е информацията от мен. Както се вижда, още много работа предстои на съвета. Благодаря. Предложението от почти две години вече е на лице. Януари месец 2008 година. Имаше достатъчно време човек да се занимава с него. До 9 декември 12 часа е срокът за внасяне на изменения. И до май ще прокараме този проект. Повтарям, 9 декември, 12 часа срок за изменения. Благодаря госпожо Зомер за В 18 часа има предложение. Добре, 9 декември, 18 часа е крайния срок за предложенията. Преминаваме към точка 13. Това е една голяма тема. Първо доклада на господин Соник, а именно сигурност на доставките на газ. Господин Соник, имате думата за вашия доклад. Сигурност на доставките на газ. всички в залата, които присъстваха тук на храните, желая да продължат дебатите, моля да го направят това пред залата, а не в нея. Chciałem podziękować koleżance Iwens, że zgodziła. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на госпожа Еванс. Може ли да преместим тази точка?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 you are stubborn. Please, we want to listen to the colleague. Okay, Mr. Sonic, you have the floor. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem podziękować koleżance Iwans. Господин Зоник, имате думата. Искам да благодаря на госпожа Еванс, че предвижда напред тази точка в дневния ред, за да я представя сега. Имам становище по предложението на комисията за регламент за гарантиране на сигурността на газовите доставки, с което ще се отмени действащата директива 2467 за гарантиране на сигурността на доставките на газ. В момента тази директива не е достатъчна, тъй като транзитът през трети страни крие много повече опасности. Сега на него се пада четвърт от потреблението. Над 60% от газа е от износ. Ако сравним газа с останалите въглерод... изкопаеми горева, той е източник на най-малко въглероден диоксид и ще изиграе ключова роля в процесът към снижаване на нивото на въглерод. Ето защо становището на нашата комисия е част от целта на Европейския съюз за намаляване на емисиите въглероден диоксид с 20 на 100 до 2020 година. Използването на възобновяеми източници за инерция – аз съм сигурен, че сигурността трябва да се съчетава с опазването на околната среда, да направим така, че енергията в Европа да е устойчива и да отчита потребностите. Първо, въздействието върху околната среда. Второ, Преминаването от газ към изкопаеми горева води до увеличение на емисиите въглероден диоксид, особено ако газът се заменя с нефт или въглища. Трето, енергийната ефективност е залог за избягването на кризисни ситуации. Ето защо е много важно да следим преговорите за рационално използване на енергията. Четвърто, трябва да акцентираме повече върху местно произведената енергия и да използваме повече възобновяеми източници в газовата мрежа. На следващо място, нова инфраструктура може да бъде създадена едва след извършването на съответната оценка на въздействието върху околната среда, в която да се включи и Натура 2000, което означава директивата за дивите птици и за местоопитанията. Единствено със съвместни усилия можем да защитим нашето наследство. Това е най-ефикасното средство за постигане на положително въздействие върху околната среда. Но ние не можем да говорим само за енергийната ефективност. В хода на работата установихме, че този регламент дава нова инерция на 27 държави членки и държавите от Европейската економическа зона. Днес не е обичайен ден, днес е специален ден, 1 декември 2009. Договорът от Лисабон влиза в сила – Член 194 от договора предвижда задължение за солидарност по енергийните въпроси. И така енергийният съюз, Европейският съюз, извинявате, е нов съюз в момента и се различава от съюза, за който комисията е изготвила своят проект. Трябва да гледаме напред, а не назад. Това е моят подход, който ви предлагам. Лисабонският договор дава основание за солидарност, включително и по енергийните въпроси. Ние сме изправени пред заплаха за енергийната сигурност. Трябва да действаме съвместно. Комисията следва да получи правомощие да договаря правната рамка на енергийните доставки с трети държави. Казовите консорциуми са частни субекти, те не са пряко подчинени на държавата, в която се намира тяхното седалище. През 21 век Европейският съюз трябва да е активен и обединен. Ето защо комисията следва да има повече правомощия. Например, да предвижда план за действие при аварийни ситуации, план за предотвратяване на проблеми. Ако възникне аварийна ситуация в някои от държавите членки. Според предложението на комисията се предлагат решения за ограничен брой случаи – мисля, че трябва да се предвиди по-голяма гъвкавост на общностните действия. Всичко трябва да зависи от продължителността на кризата и нейната дълбочина в съответната държава членка. Прекъсването на газовите доставки през януари тази година касаеше в някои случаи 100% от доставките. Една държава членки все още не е възстановила нивото на доставки. Това просто показва, че системата в Европейския съюз е не още завършена. Ние се нуждаем от повече сигурност на газовите доставки. Всички дружества, всички инфраструктури трябва да могат да сменят посоката на потока от газ. Но понякога това не е економически целесообразно. Няма смисъл да се сменя посоката към страните, които са доставчици. При такива случаи трябва да се произнася съответният орган от държавата членка или координационната група на ниво Европейски съюз. Подобна мерка може да се взима само когато е економически целесообразна. Призовавам ви да подкрепите това становище. Последните причини. Първо, Искам да се осигури по-добра координация на действията. Второ, нуждаем се от общностен подход спрямо доставките, който да се оглавява от комисията и да касае доставките във всяка държава членка. Трябва да комбинираме енергийната сигурност и околната среда, т.е. да доставяме енергия в Европа, като изпазваме принципа за устойчивост. На последно място, призовавам ви да подкрепите това становище. Благодаря. Благодаря, господин Соник, за експозето. Двама желаящи за думата. Крис Дейвис е първи. Благодаря, благодаря на докладчика за изказването. Аз не съм следил този доклад, но се занимавам с енергийните доставки и най-вече насърчаването на улавянето на въглерод и намаляването на емисиите от изкопаеми горева. Цената на въглерода сега е около 13 евро на тон. Това не е голям стимул да се инвестира в технологии за улавяне на въглерода или в възобновяеми източници на енергия. В бизнеса изглежда се наемат много хора да пишат доклади за бъдещите цени. Но според мен това, което има въздействие, касае средносрочния краткосрочния план текущата цена на въглерода. Съгласен съм с докладчика, че в сравнение с изкопаемите горева, като въглищата и нефта, газът е източник на по-малко въглероден диоксид. Но ако ще трябва въглероден диоксид да се намали с 20% че и повече, по някое време ще трябва въглеродният диоксид да се извлича и да се съхранява под земята. Каквото и да правим с газа, не трябва да забравяме, че бъдещите газостанции трябва поне да имат възможност да улавят въглеродния диоксид. Най-малкото трябва да се предвиди съответният парцел на място, за да се изградят съответните а, бази по-късно. Трябва да се предвиди и задължение да се идентифицират съответните обекти за съхранение на въглероден диоксид и средството за транспортиране на емисиите от газостанцията до обекта. Това е нещо, което въжи и за топлоцентралите, работещи с е, въглища за момента. Това са моите импровизирани мисли. Моля докладчика да вземе отношение по тях. Господин Герд Бранди, имам следните забележки. Тази зима видяхме колко спешен е въпроса. Трябва да бъдем чести. Единственото решение на проблема е да използваме по-малко газ. Това трябва да е основният приоритет. Съгласен съм принципно с становището на господин Соник. Искам да му благодаря за него. Много важно е да се подчертая важността на възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност. Това господин Сони го е направил в доклада, аз съм и за клаузата за солидарност от Лисабонския договор, който влезе в сила днес. Тя е много важна в този контекст, особено, що се отнася до трансграничния достъп до складовите помещения. Комисията трябва да направи всичко по силите си, за да може да има ефективен достъп до помещенията за складиране. Не съм съгласен с господин Соник за времевата рамка. Момент само да видя целта 2014. Ако има прекъсване на газ, останалата инфраструктура трябва да може да осигури съответните доставки. Ние се нуждаем от съответни мерки колкото се може по-бързо. Ако ще чакаме чак до 2016 година, този срок ми се струва прекалено дълъг. Яно Шадер. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. Може би не е тук момента да, сега е момента да ги задавам, може би не трябва да ги задам на господин Соник, но материалите не ни дават отговор на тези въпроси. Господин Соник спомена, че смята, че системата за доставки трябва да се организира така, че да е възможно е, да има двупосочно движение на е, газовите потоци. Аз не смятам, че това е разумно. Хората, които разбират, не смятам, че е неразумно, но нези, които разбират, е, казват, че това струва изключително скъпо. И защо изчислени ли са разходите за едни такива мерки? Вторият ми въпрос е са съхранението на газ. Трябва да имаме възможност да съхраняваме газ, който да е достатъчен за 60 дена при най-лоши атмосферни условия. Моят въпрос е подобен. Колко би струвало, за да се осигури е, съответния капацитет за съхранение. Ще се радвам да получа отговор на тези въпроси. Благодаря. Юстас Палецкис. Юстас Палецкис. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая, че според мен комисията е изготвила един добър документ. Що се отнася до мнението на господин Богослав Соник, мисля, че то е много добре изготвено и ще допринесе за подобряването на документа на комисията значително. Два конкретни коментара. Според мен е много важно да се задълбочи регионалното сътрудничество, защото за някои страни, особено по-малките страни, само регионалните е, планове е, за действие при спешни случаи могат да разрешат проблемите. В този е, случай е, именно е, съседните страни могат да координират и е, фасилитират процеса. Нещо, което е важно не само за прибалтийските страни, но и, и за другите нови държави членки. Важно е също така да има повече е, взаимни връзки между системите за пренос на газ и за тази цел трябва да са на разположение и фондовете на Европейския съюз. Второ, когато има извънредни обстоятелства и е необходимо да се премине на альтернативни горива, трябва да се преминава приоритетно към възможно най-природосъобразните решения. Що се отнася до а, клиентите, а, освен домакинствата, трябва да споменем не само и малките и средни предприятия и е, училищата и болниците, но и други важни институции, като детски градини, сиропиталища и домове за възрастни. Благодаря. Благодаря. Господин Самик, искате ли да отговорите? Госпожа Малконайте. Šitą благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Саник и да го поздравя за документа, който е изготвил. Най-важните елементи на документа са тези свързани с околната среда специално за мен. Особено когато става дума за големи инвестиционни проекти, защото при някои от тях не се правят проучвания за въздействието върху околната среда. Също така в Европейския съюз трябва да гарантираме доставките на газ и трябва да си помагаме, но все пак да не забравяме, че всички ние зависим от един и същи доставчик – Русия, а новините от Хага от вчера ясно показват, че Русия не спазва енергийната харта и ще трябва да плати глоба от 100 милиарда долара за е, евро за това, че е нарушила е, разпоредбите на енергийната харта. Така че това са важни неща, които трябва да се имат предвид. Господин Саник, имате думата. Благодаря. Нека да благодаря на всички колеги за техните коментари. Ще се опитам да отговоря на въпросите зададени от господин Адер. По отношение на инфраструктурата, разходите, са били разглеждани от комисията и смятам, че комисията може да даде такъв отговор. Като цяло, доколкото ми е известно, цените за а, постигане на възможности за обръщане на газовите потоци не са твърде виси, високи. Говорим за 2016 година като а, срок за готовност на инфраструктурата. А, има предложение това да е и 2014. А, колегата от Литва каза, че е необходимо да има оценка за въздействието върху околната среда. Много често този тип оценки са изключително времемки и именно заради това предложих тази дата. Северен поток има оценка за въздействие върху околната среда. Няма да коментирам какво е качеството на тази оценка, но оценка има. За да се изготви тя, бяха необходими 5 години. За господин Дейвис, да, би било много добре да има чисти технологии, с които да могат да се използват въглища по природосъобразен начин. 90% от електричеството в Польша се произвежда от въглища. И може би си струва е, да споменем е, комбинирането на тези системи е, с системите за улавяне и съхранение на въглероден двокис. Що се отнася до а, системите за съхранение на газ, държавите членки трябва да преценят дали е необходимо да се вземат мерки за подобрение на енергийната сигурност в дадената държава членка. Така че това се решава на ниво държава членка. Комисията няма да задължи държавите членки да вземат конкретни финанс... да предприемат конкретни финансови мерки. Всяка страна е длъжна да изготви план за действие в извънредни ситуации или в случай на спиране на доставките. Господин Палецки, е да, необходимо е да има планове за действие в случай на прекъсване на доставките, но за тази цел трябва да се работи малко по-прецизно. Аз съм представил своите предложения Необходимо е също така, разбира се, и да помислим за това какво е нужно на гражданите. Трябва да мислим за малките и средни предприятия, трябва да мислим и за институциите, в които се предоставят обществени услуги, е, например сиропидалищата, яслите, или домовете за възрастни, защото те също ще бъдат силно засегнати при, така, при случай на криза. Благодаря. Благодаря на господин Соник. Това е важна тема. Без енергоснабдяване нашият живот не би бил възможен. Аспектите, свързани с околната среда, бяха споменати. Също и разходите, които трябва да бъдат взети предвид ние предлагаме срок за измененията също 9 декември 12 часа. Преминаваме към последната точка за днешния ред, а именно доклада на Флоренц относно ние стигнахме до доклада на Жил Еванс относно ограничение на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Това е една преработена версия. Господин Еванс има думата. Thank you very much, uh, Chair. We had a first exchange of views without the report. Благодаря. Обменихме мнение по доклада миналият е, месец. Проведохме първо заседание на докладчиците в Сянка миналата седмица. Надявам се всеки да се е запознал с доклада. Първо, не трябва да забравяме измерението на проблема, пред който сме изправени. Според комисията, над 9 милиона тона всяка година електрическо и електронно оборудване се продават. Повечето от тях с забита далеко съобщителни технологии, пазарът се разраства непрекъснато. С това ще се увеличават и отпадъците от това оборудване. Според разчетите от 2020 година отпадъците ще нараснат на над 12 милиона тона Няколко опасни вещества могат да бъдат изпуснати в околната среда от тези отпадъци. Те са вредни за човешкото здраве. Това е особено проблем и за развиващите се страни. Според член 174 от договора, щетите върху околната среда като приоритет трябва да се преодоляват при самият източник. Трябва да отдадем приоритет на превенцията, и да, да се намали нивото на вредни вещества в продуктите. Директивата, прията през 2003 година, имаше за цел да се премахнат някои тежки метали и вещества, забавящи възпламеняването. Стотици хиляди тонна, според комисията, се, от подобни вещества се изпускат в околната среда евентуално. Нуждаем се не само от европейски стандарт, а от световен стандарт за производителите. Много фирми Значи изтеглят от пазара някои други вещества, променят дизайна на продуктите. С преработването на директивата ни се дава възможност да се придвижим напред. Има споразумение между политическите групи, да се разшири приложното поле на директивата и да се включат всички видове електрическо и електронно оборудване, а не само някои категории. Това е единственият начин да осигурим правна сигурност. Това не означава, разбира се, че директивата трябва да обхваща всичко, защото комисията предлага някои изключения от предложеното поле, аз мога да ги приема при някои условия. Днес искам да ще се съсредоточа върху двата основни въпроса. Рос срещу Рич. Има лобиране всичко да се подчинява на рестриктивният режим по Рич но това ще отнеме много време. Рич ще първо се разработва и ще трябва цяло десетилетие преди да влезе изцяло в сила. С Рич няма да се решат проблемите с наистина опасните вещества, които са предмет на директивата РОС. ПВЦ-то и някои вещества, които, е, които забавят възпламеняването. ПВЦ-то и другите вещества са полимери, за които не трябва да има регистрация. Ето защо РИЧ не може да е заместител на РОС. И комисията, и съвета смята, че РОС е допълнение към РИЧ. Това бе казано от изпълнителния директор на Европейската агенция за химикалите на последното заседание на комисията. И така искам да запазим директивата РОС, да доразвием, да насочим към решаването на конкретен проблем, а не да я заменяме с друг нормативен акт, който ще доведе до нови проблеми, няма да реши старите проблеми. Вторият основен въпрос са новите ограничения. Тук искам да навляза в някои подробности. Това е най-спорният въпрос, който се обсъжда през 2003 година член 6 от директивата РОС задължава комисията да проучва възможностите за заменяне на опасни вещества в електрическото и, и е, електронно оборудване и да се увеличи приложното поле на член 4 при възможност. Според комисия този член трябва да се заличи и да се въведат нови процедури по комитология, с които да се налагат допълнителни ограничения. Аз не съм съгласен, че сегашната процедура, съвместно взимане решение, трябва да се замени с друга процедура. Директивата РОС касае само един въпрос – ограничаването на опасните вещества – трябва да случим дискусията върху това, което трябва да правим сега, а не това, което може да се направи в бъдеще, това, което може да се случи по някое време. Директивата за ограничението на опасните вещества ни се дава възможност. С клаузата за преразглеждане целта е да се улесне действието, а не да се предотвратява бъдещо действие. Аз предлагам да се включи ПВЦ-то и хидрогенираните вещества за ограничаване на възпламеняването. Надявам се, че колегите са се запознали с мотивите, където дълго и широко съм предоставил основните аргументи за разширяване на обхвата на ограниченията. Няколко са основните моменти. Има свидетелства за отрицателното въздействие върху консида на ПВЦ-то и хидрогенираните вещества за забавяне на горенето. В директивата за ограничението на опасните вещества има три такива групи, но има много други, които не са включени в приложеното поле. Комисията е възложила проучването да се извърши оценка на някои от тези други вещества. Според проучването е много препоръчително постепенно да се изтеглят е, някои вещества, бромираните и хлорираните вещества, тъй като те могат да доведат до някои проблеми с студеното горение в инсинераторите. Единственият начин да се реши проблема е да се действа при източника. Моето предложение се основава на препоръките на комисията в проучването. Веществата, забавящи горенето, които са визирани в първоначалния проект на комисията. Тези вещества са пречка за рециклирането на пластмасите. Ако ги изтеглим от обращение, ще спомогнем да се рециклира пластмасата, което е в унисон с цялостната европейска политика. Сигурно съм, че с колегите ще се свържат производителите на подобни вещества, които забавят горенето или браншови асоциации, които ще твърдят, че оценката на риска, извършена от обществото за тези вещества, показва, че те не носят никакъв риск. Положението обаче съвсем не е толкова черно и бяло. Има и други въпроси, свързани с оценката на риска. Разгледани са рисковете само когато тези вещества вече са отпадък, без да се вземе предвид как стои въпроса за рециклирането на пластмасите, нещо за което вече казах. Друг въпрос е диоксините и флораните в депата за отпадъци. Според комисията тези въпроси не могат да бъдат разгледани изцяло, защото не може да се намери какво е количественото измерение на материалите, за които става въпрос. Но това не означава, че няма риск. И така, като си има предвид какви са ограниченията на оценката на риска, реалните опасения от генерирането на диоксин и проблемите свързани с рециклирането са все аргументи за извеждането от е, употреба на веществата, които забавят горенето. Другите вещества, ПВЦ-то, в едно проучване, възложено от комисията, ПВЦ-то трябва да бъде изтеглено от обращение. Има и един друг въпрос, свързан с отпадъците от ПВЦ. В обяснителната бележка към проекта през 2000 година комисията казва, че има значителни доказателства в подкрепа на твърдението, че ПВЦ-то не е подходящо за инсенериране. Като си има предвид до, какъв, до какво количество димен газ води тази инсинерация. Също така ПВЦ-то в депата може да има потенциално отрицателно въздействие върху здравето на човека и околната среда. Трябва да се отбележи, че в момента много малък е процент е, отпадъци ПВЦ, които се рециклират, особено в контекста на електронното и електрическото оборудване. Мисля, че сега вече можем да предприемем действия по тези заключения от проучването. На второ място, действията от производителите. Много от водещите производители в електрониката са ни изпреварили значително. Те са предприели инициатива да използват е, продукти без халогенирани вещества, забавящи горенето, без ПВЦ. Има една глобална екологична инициатива от е, бизнеса в сферата на електрониката. Въобще не се говори дали трябва да се извърши тази промяна. Въпросът е кога и как да стане това. В електрониката има много сложни продукти и производителите искат да се премине към малко използване на халоген през следните години. Електролукс вече продава и хладилници без ПВЦ. Според комисията, според наличните данни, не можем да решим какви ограничения да се въведат върху халогенираните вещества, забавящи горенето. Не е, че няма информация. Има информация по въпроса. Има и друг фактор, който трябва да вземем предвид. Има производство на веществото ТБППА – производителите на бромирани вещества, забавящи горивата, са основни производители на други альтернативни вещества. И така, тук не говорим за изтеглянето от употреба на някои технологии в бранша. Въпросът е да се применя към някои други технологии, към други альтернативи. Ако видим какви са разходите, разходите по ПВЦ-то, дори когато отпадък, са прекалено големи. Така че той съвсем не е ефтин. И така, в заключение, много важно е проблемите да се решават при източника. Именно и това бе първоначалната идея на директивата. Трябва да се произвеждат продукти без олово и без кадми. Трябва да предприемем съответните стъпки с бранша, за да може следващото поколение електронно-електрическо оборудване да е без ПВЦ и без халогенирани вещества, които забавят горенето. Очаквам забележките на колегите. Благодаря. Благодаря, госпожа Еванс. Много ангажирано изнесехте вашият доклад и личи си, че много сте се занимавали с тази тема. Преминаваме към разисквания. Има думата докладчиците в сянка, господин Соник. Dziękuję bardzo. Dziękuję koleżance Iwens i za raport i za... Благодаря много, госпожо Еванс, за този доклад. Благодаря много и за всички срещи, които проведохме. Добре е да се разшири приложното поле на тази директива за електрическото и електронно оборудване, защото е, той има голямо влияние върху околната среда и мерките трябва да се простират в всички сфери на електрониката. Има обаче известни съображения по отношение на, на някои от обществата, които според вас трябва да се ограничат. Вие ги споменахте, става дума за ПВЦ, за бромирани и хлорирани а, вещества, тяхната цел е да направят използването на електронните а, устройства по-безопасна за потребителите. И въпросът е, е, имаме ли достатъчно доказателства, че тези вещества са толкова опасни, че трябва да се забранят още от самото начало. Второ, даден е крайен срок 3 години и половина за спирането на производството на устройства, съдържащи тези вещества. Според мен този срок е твърде кратък, защото като си имам предвид, че директивата има широко обхват, приложно поле, може да се доведе да достигне до използването на вещества, които все още не са тествани, чието свойства все още не са достатъчно добре проучени и така да се постави под по-голяма заплаха и здравето на хората и околната среда. И е, накрая, изключението от директивата, те трябва да бъдат само преходни е, решения по пътя към по-природосъобразни мерки. Но, е, разбира се, скъпо е да се направи всичко това. Насърчението на иновациите е, в малките предприятия може би е добра идея тук. Можем да използваме като модел директивата РИЧ, която говори за споделяне на разходите между малките предприятия, като по този начин се подпомагат нововведенията и предприемачеството и а, също така се помага за борбата с монополите. В точка 13 съображение 13 от преамбюла, изменение 10 по-конкретно, дава възможност да се, ако няма нощно доказан, нощно доказан заместител, да се е, използват тези мерки. Вашите изменения 38 и 39 обаче изключват всякаква възможност за използване на социално-економически критерии. В изменение 16 говорим за електронно оборудване, което трябва да е достатъчно сигурно. Ето, например, в ракетите, в сателитите, а, пък когато става дума за използването на електрониката в транспортните средства, то е много по-дълго, отколкото у дома и а, е, сигурността на пътниците зависи от това. Сигурни ли сте, че безоловните технологии са достатъчно а, е, сигурни? Дали могат те е, да гарантират достатъчно е, дълъг период на добра работа? Много фирми в момента могат да се възползват от едно изключение. В изменение 41, съгласно което всеки един производител е длъжен сам да носи тъжестта на доказателството. Може би е добре да има повече възможности за споделяне на разходите, както в директивата РИЧ. Имаме и още два въпроса, на които отговорихте частично. Предлагам на докладчика да добави пълна забрана на цялата гама от броминиран, бромирани вещества. Е, това е, е предложено в изменение 70. Въпросът е има ли достатъчно научни основания за това? Вие споменахте проучването, направено от комисията – така че би било добре да чуем и от комисията какво мислят по този въпрос. И накрая последния ми въпрос. Химическите вещества в групата на бромираните вещества, забавящи горенето, какви са доказателствата на докладчика за надежността на альтернативните вещества. Могат ли тези альтернативни вещества да гарантират сигурност и ефективност? Благодаря, господин Соник. Комисията накрая може да отговори на някои от поставените въпроси. Сега давам думата на Катрин Депремт. Dank u wel, voorzitter. Um, en laat me beginnen met de rapporteur um, te feliciteren. Благодаря много, господин председател. Нека да поздравя докладчика за този доклад, който е изключително подробен, задълбочен и амбициозен. Първо по процедурата. Отпадъците от електронни е, е, устройства се а, свалиха от дневния ред, а, а, тъй като нямаше достатъчно време. Но не е добре да се допуска такова нещо, да се разделят а, а, дебатите а, по едни по подобни области и за вътрешния пазар и за общественото здраве се и за околната среда е, има мерки, които са тясно свързани една с друга. Директивата за отпадъците от електронни продукти и електрически продукти трябва да е да взема предвид всичко това. Директивата РОС за ограничението на опасните вещества не може да покрие всички тези въпроси. И тъй като се отложи срока за подаване на изменения към директивата УИ, трябва да се, т.е. директивата за отпазите от електронни устройство, трябва да се отдължи срока и за измененията за директивата РОС, за ограничението на опасните вещества. И така, трябва да има възможност да обсъдим тези въпроси в подробности в политическите групи. Призовавам колегите да ме подкрепят тук. Ако има възможност да директивата УИ да се разгледа по-късно, трябва да се удължи срока и за РОС. Що се отнася е, предходните дискусии, говорихме вече за лобистите и има е, ясен консенсус по този въпрос. Но що се отнася до това дали директивата РОС е действително необходима, мисля, че има достатъчно широк консенсус, не само в комисията, но и в парламента, че и двете директиви са необходими. Те, те са припокриват до известна степен, но като цяло се допълват. При всички положения директивата РОС е от, е, трябва да я има. Що се отнася до увеличаването на приложното поле, мисля, че и там е, се оформя консенсус е, и в парламента, и в съвета за това, че е добре да се разшири обхвата приложното поле на тази директива, така че да се включат всички устройства, всички електронни и електрически устройства. А сега, какво правим по въпроса за изключенията и за категориите продукти, които подлежат на изключение? По принцип някои категории ще бъдат изключени, както видяхме в предложението, и трябва да има по-големи задължения за изтегляне е, от е, пазара. още нещо, е, по което не съм особено сигурна, имам въпрос към докладчика. Слънчевите панели. Слънчеви панели, възобновяема енергия, всички ние се вълнуваме от това, но нека да внимаваме да не, сме, да не станем лицемерни. Слънчевите панели са изключително важни, но те също трябва да се включват в директивата. Мисля, че най- важните дискусионни точки в предложението на докладчика са конкретните продукти. Тя говори за приложение 4 а, и за приложение 3, предлага изменения към тях и действително по а, веществата, които забавят горенето. Честно казано, имената на някои от тях са ми доста сложни, но е, забраната на веществата, забравящи голенето и на ПВЦ-то, мисля, че това е много амбициозно. Е, добре е да се, за, да се запази тази амбиция. И е, мисля, че е, нивата. Е, е мисля, че трябва да се работи за възможно по-добри, по-устойчиви решения. Разбирам, че докладчикът предлага оценка на риска и чакаме отговорите на комисията. И накрая искам да подкрепя докладчика по отношение на новите добавени вещества. И що, а що се отнася до изключването на а, вещества от списъка, те трябва да се изключват не чрез комитология, а чрез ко, а, съвместно вземане на решение. Следващият Крис Тевисън. Presented... Докладчикът още веднъж представя своя доклад съвсем ясно. Аз подкрепям предложението за разширяване на приложеното поле на нормативния акт. Това е един доста екосообразен или зелен доклад. Но обикновено аз харесвам тази дума, но тук ми се струва, че е малко е нарушен баланса. Много категорично се забраняват някои неща. Аз мятам, че ние трябва да а, ограничаваме някои вещества, защото са опасни, а не защото евентуално могат да крият риск. Никой не е доказал, че те наистина крият риск. Питам се дали не прибързваме с всичките тези забрани. Искаме да се заменят продукти, като може да се окаже, че новите продукти не са по-добри от старите. Аз не казвам, че съм против доклада. Само не съм убеден, че продукти, които ще забраним, крият е, истински риск за здравето на човека и околната среда. Не съм убеден, че альтернативите са жизнеспособни и безопасни. Тук трябва да добавиме и едно изискване търговско. Тези продукти трябва да са надежни, тъй като това е електрическо оборудване. То трябва да действа. Очаквам да чуя какво ще каже комисията. Тя бе поставена в доста трудно положение, защото докладчикът спомена за едно проучване, с което силно се препоръчва забраната на веществата, забавящи горенето. Бе ни казало, че много трудно е да се рециклират продукти, които съдържат някои от тези вещества. Аз получавам най-разнопосочни послания, ако се прилага директивата за изгаряне на отпадъци, тези вещества могат да се използват най-малкото за възстановяване на енергията. Други пък казват, че тази директива за инсенирането на отпадъци не се прилага както трябва и наистина може да има изтичане на диоксин. Значи, дали трябва директивата за опасните вещества да се прилага както трябва или за отпадъците и за тяхното изгаряне са други въпроси. Тук се говори в доклада как да се намерят заместители, не дали се нуждаем от тях. Има доста лобисти от е, бранша, които се свързаха с мене. Ако можете да ми докажете, че самия бранш иска да тръгне по този път, хубаво, нека ние да му дадем съответните стимули, но първо това трябва да се докаже. Чухме какво казват лобистите. Те говорят за предимството от новите технологии, за околната среда. Говорят, че изцяло ще се запълнят празнотите по събирането и рециклирането. Кадмия няма да крие риск за гражданите и за околната среда. Това пак трябва да се изпробва. Но ако е така, законодателството, което ще въведем, е идва 6 години след приемането на първото законодателство. След 6, 7, 8 години пак ще трябва да се върнем към този въпрос, най-малкото, защото РИЧ ще се прилага изцяло до тогава. Не мога да разбера защо трябва да се да не дадем пълно изключение и така да предоставим съответният стимул. Относно големите инсталации, които се твърди, че трябва да се изключат. Някои от тях са не само стационарни и големи, те са и дългосрочни. Няма смисъл да се, дава, да се прави изключение веднъж на 4 години е, редовно. Мисля, че просто създаваме пречки, които са съвсем неоснования. основания. Нека се направи изключение за 20 или 30 години направо. Искам да прочета всичките оценки на въздействието и на риска. Искам да чуя какво смята комисията. Нямам нищо напротив да забавим процедурата, само за да не сгрешим. В крайна сметка не трябва да забраним вещества. Ей така, безпредметно. Yep. Okay, Chris Davis, Sabina Wilz. Zuerst äh, möchte ich Frau Evans. Sabine Първо благодаря на госпожа Еванс за добрия доклад. Аз съм съгласен с повечето а, моменти в него. Относно отпадъците, опасните вещества, халогенираните, а, пожарозащитни вещества, термичната обработка в страните на Европейския съюз и третия свят, формираните диоксини, фурани при изгарянето. Само при термична обработка в високотемпературни изгарящи печи могат да бъдат избегнати. Медицинските изследвания на деца в различни части на света показаха, че децата имат по-висока концентрация на диоксин от майките им. Особено натоварени са децата в развитите страни, където отпадъците се намират на общите депа и се опитват да ги продадат. Могат да се докажат тези е, диоксини. Благодаря на госпожа Еван за конференцията по темата, е, която тя е провела с експерти. Получихме много знания при тази конференция. Сега с директивата РОС трябва да се опазят хората от диоксини в уран. Тук е нужна спешна намеса. Трябва да се избегнат опасните вещества при производството на електрически електронни уреди. Определени вещества, според мен, не биват въобще да се използват при производство като например полибромирани а, бифенили или хлоринани пож... а, забавящи горенето вещества, а, кадми, олово. Това означава законова забрана в директивата РОС и използване на неопасни заместители. Аз съм съгласен с госпожа Еванс, че списъка на опасните вещества в електрическите и електронните отпадъци не бива да бъде а, окончателен, а трябва да се ориентира към научни и технически прогреси, трябва да е динамичен. Парламента трябва в процедура по съвместно вземане на решение да работи по, а, променят, по изменението на списъка от такива вещества Изключения за опасни вещества не, не бива да бъдат оправдание от екологична гледна точка. Прехода към надежни заместители изисква инвестиции. Ако трябва да се допусне изключение, е, из, из, трябва използването на опасни вещества да бъде на най-низко ниво. Аз съм съгласна изцяло с госпожа е, Еванс, че Рич и Рос трябва взаимно да се допълват при използването на химикали. Необходими са срокове, за да се даде правна сигурност на основните играчи в този сектор. Доброволните усилия на някои производители трябва с разпоредби на законодателя да бъдат подкрепени за да се създадат равни конкурентни възможности. Е, условията за околна среда не бива да се предоставят само на пазара. Смятам, че едно проучване за изследване на последиците от директивата РОС би било уместно, за да може резултатите своевременно да бъдат на лице за гласуване в е, при гласуването в е, Комисията по околна среда, да бъдат включени в дискусиите преди гласуване. И накрая искам да кажа, че е разумно правилното решение на парламента за директивата РОС да бъде подкрепено от неправителствени организации във връзка с а, тези вещества. Ричард Вебер има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. По принцип може да се използва процедурата РИКАС, която е уместна Аз се присъединявам към колежката от Нидерландия. Действително тези две теми заедно да ги разгледаме разумно и за това да разшириме сроковете. Според мен е удачно. Става дума за Рич и Рос. Относно Рич не съм на същото мнение, тъй като ние с Рич създадохме един процес, който много добре е ориентиран към потребностите на населението и към опазването на околната среда. А сега не е ясно в този сектор на електрониката и електрическите уреди. Какво ще правим? Рич представя възможности, които са удачни за тази продуктова група. И Рич процеса се създаде също научни предпоставки – тук мисля, че, про... че помагат различните провизии, които от... в член 8 са от РОС пренесени. Няколко детайли е, предложени от докладчицата за периодичната проверка и изключенията. Тук трябва да се проучи внимателно, защото не смят Смятам, че това отговаря на економическата реалност. Това ще доведе до голяма бюрокрация. Разумно е да се намали бюрокрацията и смятам, че предложената от комисията социоекономически анализ е, е необходим. Тъй като, както казах, реалността корелира, не корелира винаги с желанията. Някои колежки и колеги смятат, че при тази продуктова група е, трябва да поставим начално место защитата на потребителите, но смятам, че социоекономическия анализ е важен и това е мисълта и на комисията по тази тема. Затова смятам, че не бива да отслабваме е, това нещо в е, този сектор. Благодаря. Комисията сега многократно беше споменавано споменавана. Тя има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците. В доклада има много ценни коментари и ценна информация. Ще мина през списъка с основните коментари от тази вечер. Някои от тях вече съм споменавал в предходните дебати, така че се извинявам, че ще се повторя. Но е, въпросите е, се е, повториха също. Нека първо да започна с приложното поле. Както съм обяснявала и по-рано, когато комисията се захвана с този въпрос, основната ни цел беше да е, постигнем опростяване и по-лесно приложение на съществуващото законодателство. Именно заради това не сме навлезли в големи подробности по отношение на въздействието и разширяването на приложното поле. Изглежда, че има консенсус, е, който в момента възниква по отношение на възможността да се разшири приложното поле, но на този етап службите на комисията не се присъединяват към този консенсус. Защо? Защото ние правим законодателни предложения само за а, случаи, в които сме направили оценка на въздействието. А, така че нямаме представа нито кои допълнителни а, продукти ще бъдат включени, нито какви евентуални техни заместители може да се наложи да се използват, ако тези продукти се събранят. Именно заради това комисията на този етап не би искала да се. Не, би могла да се съгласи с по-широко приложно поле. От бе обещано да има оценка на въздействието, но все още нямаме е, е, е, такава оценка. Сега нека да премина към въпроса за Рос и Рич. Е, действително, както каза и докладчик, Рич и Рос са допълващи се директиви, които е, съществуват съвместно. И е, Консенсусът по този въпрос включва е, и комисията. Сега по е, сложния въпрос за веществата. Аз е, бих ви призовал да разграничавате между различните елементи на дебата. Една, един въпрос е кои да са химичните вещества, за които става дума. Втори въпрос е как по какви критерии да се подберат те и съвсем трети въпрос е какво да се направи по, за тях. И така, нека да се спра на втория въпрос в този случай. Как определяме кои вещества да се включат в законодателството? За съжаление, на този етап няма ясна методология по този въпрос. Нито ние в комисията, нито другите институции разполагат с ясен подход по този въпрос. И така, това е една празнина, която предложението на комисията се опитва да запълни. Ние предлагаме да се разработи съвместно една ясна методология, която да ни дава възможност да предоставяме правна и процедурна сигурност на всички заинтересовани страни по отношение на, на решенията, които могат да се вземат. Методологията, както я описах сега, е нещо различно от процедурата. Процедурата е начина по който се прехвърля методологичния подход към в правото. И така, може ли да се използва като процедура а, съвместното вземане на решенията, на решения и да се взима комито, като процедура комитологията с съответен мандат за комисията. Ние предложихме комитологията по няколко причини, които според нас са доста основателни. Първо, комитологията дава резултати по-бързо от съвместното вземане на решение. Второ, тя дава резултати по един много по-целеви начин. Тоест, на нас няма да ни се наложи да се върнем към междуинституционното споразумение, а ще говорим конкретно и само по промените в списъка на веществата. И накрая, Както вече казах, тази процедура ще е, прилага съвсем ясна методология. Там ще има и допълнително предимство. Ще се даде много по-голяма правна сигурност за, за, за е, субектите, независимо от е, това за кои субекти става дума защото в крайна сметка нека да не забравяме, че ако а, включим повече вещества, това означава отваряне на директивата за множество други вещества. Така че по практически и логични съображения – молим парламентът да ни даде мандат за работа по процедурата на комитологията. Третият въпрос. Кои вещества трябва да се включат? Както казах, на този етап няма ясна методология за подбора на веществата. Комисията работи по традиционния начин. С проучване – дали сме заявка на външни експерти да направят проучване и препоръки по този въпрос. И може би е точно тук е, аргументите на докладчика малко се отклоняват от начина по който действа процеса. Самия факт, че комисията плаща за проучване – не означава, че комисията е изнесла изготвянето на законодателния текст, защото тези проучвания имат за цел само да предоставят препоръки и съвети от експерти, но, в, но оттам нататък именно в комисията се пише проектът законодателен текст. Авторите на проучването бяха цитирани многократно. А, действително, такива изречения като цитираните са на лице в текста. Но ако проучването се оцени внимателно и цялостно, нещата започват да изглеждат различно. На практика проучването казва, че за повечето вещества, които обсъждахме тази вечер, наличната информация не е достатъчна и препоръката, направена от проучването, е призната за недостатъчно научно обоснована, дори от авторите на проучването. Тук става дума за хонорираните пластификаторите, за пластификатори, а, за бромираните вещества, които забравят горенето и а, много други вещества, и няколко други вещества. Всички тези вещества са включени в доклада и там се препоръчва внимателен подход. Именно това избра и комисията. Затова не е разумно да се пита защо не сме следвали препоръките а, на авторите на проучването буквално. Нека сега да преминем а, към въпроса на така наречените напреднали предприятия, които, имат, които са си поставили за цел да изключат съответните вещества от, своя, от своето производство. Това са усилия, които ние, е, разбира се, можем да приветстваме. Въпросът обаче е следният. Дали тези производители са оценили всички въздействия и по отношение на околната среда, и по отношение на здравето, които са свързани с заместващите вещества, които те приемат. Защото това е от решаващо значение, когато ние тук говорим за правото на Европейската общност. Така че трябва много да внимаваме. Както и много други пъти, много трябва да внимаваме да не се случи така, че лекарството да е по-лошо от болестта. Що се отнася за социоекономическите критерии и дали те могат да се използват за основание за изключения? Според нас това е крайно необходимо. Всички ние в днешно време се борим за устойчиво развитие, което се гради на три основни стълба. В такъв случай трябва да не правим изключения от тези, от принципите на тези три стълба по някакви е, финансови съображения. Разбира се, това не означава, че е недопустимо да се разгледат социално-економическите въздействия. Въпросът за подходът базиран на риска. Ние тук отново сме съгласни с докладчика, и смятаме, че в директивата РОС също има елементи, които се базират на оценката на руска. Но, от друга страна, е много важно правото, което се при... правни тактове, които се приемат от тук нататък, да са последователни. И така както е директивата РИЧ, се използват елементи базирани, за оценка базирани на риска, така и тук е добре да се използват такива елементи. Ако има допълнителни въпроси, с удоволствие ще отговоря. Благодаря, господин председател. Ja, без данк. Благодаря за разясненията. Има още един колега, който иска да говори. Преди да дам думата на докладчика, господин Тадеош има думата. Tak, chciałbym, panie przewodniczący, przedstawić kilka uwag. Господин председател, имам няколко забележки. Първо искам да благодаря на докладчика за свършената от нея работа. Факта, че сега получихме много отговори, предложения, доказателства, но аз имам няколко въпроса. Първо, подкрепяме решението на докладчика да се разшири приложното поле на директивата. Но не сме сигурни дали това дава достатъчно яснота. Дали ще избегне воденето на дълги дискусии за електрическо или електронно оборудване, което не трябва да бъде включено. Не сме сигурни дали ако включим жизния цикъл на лекарствените продукти, това ще е добра идея. Жизненият цикъл е доста дълъг. И количествата са доста малки. Хубаво е комисията да представи повече аргументи по този въпрос. Нас ни притесняват също изключенията за някои оборудвания. Питаме се, четирите години достатъчен срок ли са за бизнеса? Тук говорим за най-различни видове оборудване в директивата. Слънчеви панели, мобилни телефони. Тук трябва да се вземат предвид различните фактори търсене, жизнен цикъл на продукта и така нататък. Ето защо тези 4 години са доста кратък срок. Въпросът ми е, не следва ли той да се удължи? Докладчикът предлага някои изключения от правилото, но искаме да ни даде конкретни обяснения. В кои случаи следва да се да правяте на какво основание? Има някои вещества, които докладчикът иска да бъдат забранени. Трудно ни е да подкрепим това, макар и да се представят някои аргументи и доказателства, но мисля, че те са доста селективни и неоправдани. Не оправдават подобни радикални ограничения. Ние знаем и за други проучвания, които имат констатации противоречащи на тези в доклада. Също така не е използвана и ясна методология, единна методология. Ето защо докладът не е напълно надежден и не можем да го подкрепим изцяло. Разбираме се, че докладчикът не иска решенията да се взимат чрез комитология, но тъй като въпросите са доста сложни, следва да се предвиди комитология с надзор. Следва да имаме възможност да използваме альтернативни вещества и заместители. Хубаво е, че някои предприятия са предприели стъпки в това отношение, но решенията, които те са намерили, може би няма да са най-добри за целия бранш. Имаме още една резерва. Последно, господин председател. Благодаря, че ме отпуснахте допълнително време. На последно място, ПВЦ. Не ние съвсем ясно дали е хубаво ПВЦ-то да се забрани. Докладчикът има категорично мнение по въпроса, но тя не спомена за основните промени по РОС от приемането на РОС. Мисля, че проблемът може да се реши и според режима предвиден в Роса, не като бъде забранен. ПВЦ-то се използва в много продукти, в различни браншове, които създават много заетост. Трябва да помислим за социално-економическото измерение на подобно решение. Но, ако се реши да се включи ПВЦ-то в приложното поле на директивата, искам да призова колегите да вземат предвид това, което казах, а именно, че се нуждаем от ясна научна методология, когато налагаме нови ограничения. Благодаря. Благодаря, господин Шимански. Давам думата на докладчика сега. Thank you, Chair. Um, can I thank all the colleagues and the committee? Благодаря, искам да благодаря на колегите и на комисията за подробните и конструктивни изказвания. Нямаме време да проведем задълбочен дебат сега, но така или иначе имаме доста време за тази директива. Надявам се, че ще успеем и в бъдеще да разгледаме по-подробно въпросите, които се повдигнаха. По процедурата и срока. За мен няма проблем да се удължи срока за изменение. Но искам да се придържаме към графика, който вече сме приели. Той дава доста голяма степен на гъвкавост – Знам, че господин Форен все още няма график за директивата за отпаръците от електронно електрическо оборудване. Идеята бе да обсъдим двата въпроса едновременно. Ето защо забавихме първоначално обсъждането. Господин Флоренс няма проблем с директивата РОС да мине напред. Ако може обаче да се обсъдят двете директиви едновременно, толкова по-добре. Иначе ще приемем, че да речем едната директива ще се движи по-бързо от другата. Директивата РОС ще се движи по-бързо от директивата за отпадъците от електронно електрическо оборудване. Има известно съгласие, макар и не пълно, за, по въпроса за комитологията и съвместното вземане на решение по директивите УИ и РОС и по приложното поле. Относно слънчевите панели, повечето от нас са се срещнали с фирмата, която представя доста аргументи за тези панели, но според мен те не трябва да бъдат изключени изцяло от приложното поле на директивата. Относно това, което каза господин Соник за тези три години и половина, които са прекалено малък срок за постепенното изваждане от експлуатация на дадено вещества. Значи, 10 години говорим за извеждането от употреба на ПВЦ-то и на веществата, забавящи горенето. Бизнесът работи по тези въпроси от 2003 година. Колегите, които участваха на семинара, проведен преди няколко седмици, Получиха огромно количество информация за альтернативите и това, което върши бизнеса. Имаше фирми като Dell, Apple, Nokia. Те обясниха защо е абсолютно възможно да бъде направено това. а също така и да се помогне и на малкия бизнес по-надолу по веригата на доставките – защото малки и средния бизнес се притеснява как ще финансира подобни мерки. Бе даден отговор на този въпрос на семинара. Разбира се, когато това не е възможно, ще има възможности за изключения. Ето защо. Ако няма заместител, фирмите няма да са длъжни да имат възможност да се ползват с изключение относно напредналите фирми. Не смятам, че те искат да се заменят тегни вещества с други, ако те не са достатъчно надежни. Комисията каза, че няма пълен комплект информация за заместителите. Но те казаха, че те не крият някои от опасностите. Биоакумулиращ ефект и така нататък, и че са по-добри от веществата, които вече се използват. Така че има доста налична информация, правени са доста проучвания. Ще се правят и в бъдеще проучвания. Ще има други въпроси, които ще трябва да обсъдим с докладчиците в сянка. Това ще го направя. Дебатът ще продължи. Благодаря на всички за забележките. Благодаря, госпожа Еванс. Ние ще разгледаме по едно и също време успоредно ROS и STREAM. Няма да губиме време. Сега предлагам измен... срока за внасяне на изменение да не е 14 януари, а 24 февруари. И се надяваме доклада по директивата ви да се приближи към този срок. Благодаря за участието. Утре в 10 часа продължаваме. А координаторите